Um, Уважаеми колеги, добре дошли на тази среща между националните парламенти и Европейския парламент на тема холистичен подход към миграцията. Добре дошли на тези колеги от националните парламенти, на националните парламенти има двама колеги, Роберта Мецол и Сисил Киенги, които изготвят доклад по темата. Приветствам всички вас с добре дошли. Много е важен този момент за Европейския съюз по отношение на миграцията. Това дори, дори не е достатъчно силно казано. Днес има среща на съвета по ПВР. А, вчера също имаше среща на съвета и а, бяха а, обсъдени а, всички аспекти а, по кризата с бежанците и спешните мерки, които трябва да бъдат предприяти. Ние от Европейския парламент сме обхванати от тази спешна процедура за разпределянето на 120 000 бежанци. Имаше гласуване миналата година в парламента. Освен това сме включени и в дългосрочните мерки в тази област. Днес става въпрос точно за това. Не само да се разберат какви са тези спешни мерки за справяне с кризата с бежанците, ами да се разбере ние в качеството си на Европейски съюз как ще подходим към този холистичен подход за миграцията. Необходим е тесен диалог е, с националните парламенти, защото не можем да се справим сами. За това става днес въпрос тук. За това а, е, ние е, по собствена инициатива а, изготвяме доклад, с който се занимават колегата Мецола и Каянг. Европейския парламент се интересува от дългосрочни решения, свързани с миграцията и кризата с бежанците, но и дългосрочни решения за миграцията а, като цяло. Имаме парламентаристи, които имат много дългогодишен опит. Е, Кифазис е от моята държава членка. Е, той посочи, че ам, аудиенцията е много сериозна. Хората искат да чуят ам, важна информация. Искат да видят какво могат а, и какво има да им кажат депутатите на, от комисията Либе. Имаме много идеи за това какво би трябвало да се случи. И така, колеги, Нека да спомена, че сред нас има 40 членове от националните парламенти, включително и 9 председателя на комисии. Освен това, искам да приветствам някои от нашите оратори за е, тази сутрин има представители на много агенции и на ключови участници в е, този дебат. Е, господин Сиган от Европейската комисия. Европейската комисия играе ключова роля в нашата стратегия, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. От директорът Сиган ще чуем накратко за какво става въпрос. От агенците по ПВР също има представители. те също играят много важна роля. Е, господин Префето Моркони от Италия е, също е тук. Той е председател на отдела по граждански свободи и иммиграция в е, Италия. По време на септемврийската пленарна сесия на, парламента имахме дискусия с председателя на комисията по новите предложения, свързани с миграцията, така наречения дневен ред за миграцията. Няма да навлизам в подробности по този дневен ред, защото вие сте експерти в тази област, запознали сте се с дневния ред и знаете е, какъв е и контекста на доклада на колегите Мецола и Киенджи. Нашата парламентарна комисия си сътрудничи се с другите комисии за развитие, човешки права и външна политика. Тази сутрин ще се посветим на ключовите области, важни за мерките в краткосрочен и дългосрочен план. Ще засегнем въпроса за горещите точки в Италия и Гърция. С комисията и агенциите ще засегнем тази тема. Това е, е тема много важна и за всички национални парламенти. Всички знаем какво означава определението горещи точки, но какво точно ще се включва в тях, защото 120 хиляди души имат нужда от защита. Това са въпроси, на които трябва да отговорим в краткосрочен и средносрочен план и в дългосрочен план. трябва да се види какви мерки ще бъдат предприяти, за да се справим с кризата с бежанците и да разглеждаме миграцията от правилния ъгъл. Част от нашата стратегия е да чуем днес в хода на нашето заседание какви са вашите идеи, какви са вашите предложения, които можем да вземем предвид а, при нашите действия. И така, ще има уводни слова от двамата ни докладчици. Роберта Мецола Роберта, а, да кажа само, а, че а, предоставям тази по-подробна информация за нашите представители от националните парламенти. Госпожа Мецола е, съдокладчик по доклада за миграцията. Имаш думата. Благодаря, господин председателю. Ще съм кратка, за да дадем повече време на нашите гости да вземат думата. Днес се надявам да разясним всякакви въпроси, които са ам, важни <clears throat> за нашите колеги от националните парламенти. Това е въпрос, който е на много високо място в а, работната програма и днес се срещаме в деня, в който ще се състои съвета <clears throat> и срещата на съвета. Аз ще бъда представена от моите колеги по време на срещата. Вчера държавите членки постигнаха съгласие по разпределението на около 120 000 души процесът показа, че има разделение в Съюза, но трябва да кажем, че резултатът, който беше постигнат, е задоволителен. Не става просто тук само за статистика. Това са деца, родители и на 160 хиляди души ще се даде шанс за добро бъдеще. Това е нещо, което не трябва да се забравя. Законодателството е нещо, което беше главна тема и по време на а, дискусите, в които участвах, и, е, и е, законодателството не може да бъде създадено в вакуум. Това ще бъде включено в нашия доклад с а, госпожа Киенге. А, трябва да се види какво кара хората да бягат, пред какви пречки се изправят и какво може да се направи трябва да имаме холистичен подход, който обхваща всеки аспект от миграцията. Ако не е така, няма да стигнем до никъде. Някои хора ни критикуват за това, че използваме думата холистичен, но аз настоявам за това, че ако не използваме тази дума холистичен, ще говорим само за подход. Тоест, ще разглеждаме миграцията само като въпрос от областта на външната политика, на развитието, но това не е така. Ние трябва да имаме политика на европейско ниво, която да обхваща а, ситуацията от всичките и страни. Ние не искаме Европа да се превръща в крепост. Европа трябва да се справи с миграцията. Аз съм от Малта и много а, мислеха, когато се присъединихме към Европейския съюз, че това предизвикателство е временно, че няма да продължи. Но ето вече 11 години сме член на Европейския съюз и се вижда, че миграцията не е временно явление, ами явление, което ще продължи доста дълго. Популистски становища сме чували доста често ам, ние като политически лидери, като представители трябва да сме умерени в нашите думи и трябва ам, да добре да формулираме нашите отговори на зададените ни въпроси. Не можем просто да а, премахнем всички гранични а, проверки, нито пък можем да градим повече стени. Преразпределението е нещо важно, но това не може да е единствената мярка. Трябва да гледаме отвъд тази мярка. Днес ще говорим за това да погледнем извън това преразпределяне, да излезем извън това решение, което е а, било взето вчера. Трябва а, да излезем извън тази спешна ситуация и да ам, помислим за нови дългосрочни перспективи а, за а, нашия регион и за съседните ни региони без ам, солиден европейски подход няма да стигнем до никъде. Всички наши граждани ще а, ни държат сметка. А, това е целта на нашия доклад а, с госпожа, госпожа Кенгес. През 2014 година 650 хиляди молби са били подадени за, национал... за международна защита. Това представлява 40% от увеличение с в сравнение с 2013 година. Ситуацията в Сирия и кризата в Либа, Либия ни кара да мислим, че все повече хора ще имат нужда от помощ трябва да сме подготвени и нашите агенции трябва да разполагат с всички ресурси, за да могат да се справят с ситуацията на място. Не говорим тук само за ресурси. Европейските агенции имат нужда от конструктивното сътрудничество на държавите членки. В противен случай те не могат да си вършат работата. Не агенциите трябва да разполагат достатъчно средства, достатъчно персонал и достатъчно опитни хора. Това е, е важно, за да се увенчае с успех всеки европейски подход, е, свързан с миграцията. Европейската комисия предвижда създаването на горещи точки в своята амбициозна програма. Да, това е добър подход, но трябва всичко да се приведе на практика възможно най-бързо. Но има много въпроси. Какво се има предвид с тези горещи точки? Ако съберете 10 хора около една маса да обсъдят тази тема, всеки от тях ще има различно мнение. Как ще функционират те, как, каква ще е тяхната роля, дали ще работят като ам, дали ще функционират като един вид филтър, дали ще обработват заявленията, ще разглеждат молбите и така нататък. Трябва да обсъдим какво разбираме под понятието безопасни или сигурни трети страни. Не може да е достоверна нито една система, когато има ам, бърза система за връщане на лицата, които не подлежат на международна защита. Много колеги от представителите тук на националните парламенти ще имат много въпроси към Европейската комисия. Европейските агенции могат да окажат съдействие по отношение на тази тема за връщанията, как ще бъдат събирани семействата и как ще, какво ще е отношението към децата. И така, да обща, Очаквам с нетърпение нашата дискусия днес. С нетърпение очаквам да, чу да чуя становище на всеки един от вас по темата. Благодаря ти, Роберта. Сега давам думата на Сесил Киенге и след това Представителите на националните парламенти ще вземат думата. Сесил Кенге е докладчето от името на СИД. Благодаря ви, господин председател. Днешният дебат се провежда броени часове преди една много важна среща, именно извреният съвет на държавните производните глави по въпросите за миграцията. Но, може би последната възможност държавите членки да дадат цялостен и съгласуван отговор на миграционната криза в Европа. Не може да се задоволим само с частични решения, не може да се задоволим само с разпоредби за връщане и обратно приемане. Не можем също така да приемем и позицията, която бяха принудени да вземат някои държави по време на дебатите, а именно позиция на изол, изолация. Ясно също така, че предвиденият брой от 120 хиляди мигранти, които да бъдат преместени е, до, е прекалено недостатъчно. Работим заедно с госпожа Медзела по доклада за миграцията и цялостният подход по отношение с Средиземноморието и а, някои от нашите идеи, ако се вземат предвид, биха могли да се използват като основа на една нова цялостна политика по отношение на миграцията. Благодаря на работата, която успяхме да свършим за цялостният а, подход, представен в нашия доклад. Концепцията за горещи точки или ход спотове важен елемент от цялостният подход, особено за Гърция и Италия. Важно е да има функциониращ механизъм на солидарност към тези страни, а за да може да функционира системата от тези горещи точки, трябва да разполагаме от една страна с политика на ефикасно преместване, а от друга страна имаме нужда от политика на защита на правата на човека. Благодарение на приноса на експертите, които днес ще вземат участие в дебата, съм убедена, че успеем да разрешим редица проблеми. Много въпроси ще намерят също така своят отговор. Имам пълно доверие на гръцките и италиански власти. Имам доверие също така и на експертите от Европол, Евроюст, Фронтекс и ЕАСО. Очутвам се обаче от а, липсата на представители на Европейската агенция за основните права в контекста на тези общи усилия. А е ясно, че защитата на основните човешки права трябва да е в, в, в сърцето на политиката ни по отношение на миграцията. Ето защо бих искала днес да получа гаранция, че не се отказват правата на хилядите мъже, жени и деца, които ежедневно пристигат на наша територия и че никой не се опитва да им отнеме достоинството. Много е важно да установим всички проблеми, които се, с които те се сблъскват и по никакъв начин не се допуска нарушаване на техните права. Недопустимо е задържането на тези лица, недопустимо е задържането на тези хора над определен период от време без специално съдебно решение. Това потвърди и Съда с правата на човека в Страсбург в скорошното си решение. И накрая няколко думи по една тема, която много ме вълнува. Тя е свързана с политиката за обратно връщане. Списъка с наречените сигурни трети страни или сигурни страни на происход е доста съмнителен, т.е. опасявам се, че много от тези страни всъщност не гарантират необходимата сигурност и че по този начин ще се, ще се стигне до разделение на, на лицата, ще обежище е, категория А и е, лицата ще обежище втора категория. Не можем да си позволим подобно нещо, не можем да отстъпим крачка назад по отношение на правата. Обеден съм, че ще успеете да ни представите ясна обща визия за настоящото положение и се надявам, че ще успеем да дадем отговор на всички въпроси, които ще бъдат повдигнати в време на нашето разискване. Благодаря ви сега от името на националните парламенти. Започваме с стъпителни думи на Клод Адам, представител на Комисията за права на човека на Люксембург. Имате думата. Дами и господа, скъпи колеги, За мен е чест и удоволствие да имам възможността да се изказа от името на председателят на Комисията за външни европейски въпроси, е, сигурност, сътрудничество и иммиграция. Днес в контекста на това между парламентарно заседание по на миграцията. Темата, както знаете, е изключително успешно естество и изключително важна. Пълната комисия, на която съм член, отговаря, както казах, и за въпросите, свързани с външната политика, европейските въпроси и политиката за сигурно сътрудничество и иммиграция. ни по отношение, по отношение на сътрудничеството ни дава възможност да я, а, окажем влияние върху някои от важните елементи, които са в, в основата на миграцията ресорът на сигурността ни и отбраната ни дава възможност да се занимаваме и с операциите за борба срещу незаконния трафик на мигранти в Средиземно море. И в качеството на, в контекст на всички тези правомощия, ние можем само да приветстваме цялостния подход към миграцията и мога да ви уверя, че ние се придържаме към него в Люксембург подходът на споделена сигурност, отговорност са в основата на цялостният подход и в основата на подхода, който се опитва да, към да се придържи Люксембургското председателство в контекст на стоящата криза. Радвам се, че можем да разчитаме на Европейски парламент и в частност на комисията Либе в тази обща борба. И това, и това сътрудничество за пореден път подчертава нашата взаимосвързаност и нуждата от солидарност. Дами и господа, държавите членки на Европейския съюз са взаимосвързани и това е в основата на самата идея за европейската интеграция. Европа няма да се изгради за броени дни, нито с незапен тласък. Европа ще се изгради с поетапни конкретни стъпки и това е едно от най-известните на известните думи на Робърт Шуман през 50-та година, който предложи създаването на Европейската общност за стомана и въглища. Идеята за взаимосвързаност на държавите в Европа беше най-важният елемент в европейското изграждане. И днес основните принципи, за от Робър Шуман и Жан Моне, са видими в редица области. Но ние трябва да продължаваме да ги доразвиваме в други области, в частност в областта на миграцията. Днес имаме дълга да проявим солидарност по отношение на миграцията. Имаме също така и задължение да приемаме с достоинство мигрантите, достигнали до територията на Люксембург. В а, Нашият парламент, темата за миграцията беше разгледана както в долната камера на парламента, така и на пленарно заседание на целия парламент с представители на правителството и на различни а, европейски институции. Нашата задача е двойна. От една страна да приемем всички идващи наша територия, от друга страна да намерим общо европейско решение. И това двойно предизвикателство от една страна изисква насърчаване на интеграцията, включително и чрез бързо навлизане на пазара на труда. От друга страна е ясно, че миграционният поток няма да спре скоро, затова трябва да се търсят и решения в средносрочен и дългосрочен план. Позволете ми да подчертая, че е един истински цялостен подход към предизвикателството, което представлява днес миграцията, минава и през диалог с всички заинтересовани страни в обществото с цел насърчаване на интеграцията. Ето защо Ресорната комисия в Люксембург ще организира едната седмица среща с 8 неправителствени организации, които активно работят за приема интеграцията на беженци в Люксембург. По време на Люксембургското председателство Камерата на депутатите в Люксембург вече се заинтересува от въпроса за миграциите и по този начин темата беше включена в междупарламентарното заседание, посветено на външната политика и политиката за обща политика за сигурност и отбрана, провела се от 4 до 6 септември тази година в Люксембург. Отново се почитава на необходимостта от цялостен подход. И в този контекст представители на националните парламенти и на Европейски парламент призовават държавните правителствените глави на държавите членки на Европейския съюз да подкрепят цялостната европейска програма за миграцията, представена от Европейската комисия, също така да се гарантира безопасен достъп на мигрантите, за да не попаднат в ръцете на трафикантите и по този начин да поставят живота си под опасност. Важно също така и е сътрудничеството с страните на происход и транзитните страни на миграционния поток. Почитава също така, че в контекста на огромният миграционен поток не можем да ограничаваме дейностите си само до операции за спасяване в морето и операции за борба срещу трафика на мигранти. Ето защо трябва да се изготви един цялостен подход в основа на споделената солидарност и отговорност за съвместно управление на миграционните потоци, включително и с а, Агенцията за извинете, програмата за развитие на ООН. Също така, комисията ни подчертава, че трябва да се прояви солидарност към държавите членки, които са, най, които са изправени под най-голям натиск от миграционния поток. Изисква също така намирането на ефикасен и устойчив подход в Европейския съюз за преместване и презаселване на лицата, които очевидно се нуждаят от международна закрива. И накрая на конференцията беше подчертано, че прекратяването на конфликта в Сирия и стабилизирането на регионите на Близкия изток и Северна Африка са от съществено значение за стабилизирането на миграционния поток в посока Европа. Също така, според нас е много важно днес да се изготви европейски списък на сигурни страни, като едновременно с това се спазва индивидуалното право на обежище и да се разгледа цялостната система на обежище в Европа, за да може да се реагира в случай на спешност, когато дъблинската система очевидно вече не може да се справи. Ще се върнем отново на въпроса за миграцията преди края на Люсовското председателство, включително на срещата на Косак, проведена за 30 октомври, от 30, октомври, от 30 е, ноември до 1 декември. Също търсим също така и дългосрочни сътрудничества на заседанието на председателите на парламентарните комисии за външна, външни работи и сътрудничество, което ще се появи на 11 декември 2015 година. Дами и господа, както каза Жан-Клод Юнкер на пленарното задание в Страсбург, крайно време е да се вземат мерки за справяне с миграционната криза. Нямаме друг избор. Надявам се държавните правителствени глави да чуят този призив и да го докажат на, на извънредния съвет днес. Вчера на съвета ПВР бяха взети решения в правилната посока, макар че е, Люксембургското председателство имаше още по-високи амбиции. Но в Европейския съюз не може да се ограничаваме само да взимаме, трябва и да, се, трябва и да даваме. Всички членки, държави членки на Европейския съюз трябва да се ангажират да протягат ръка в случай на нужда. Единственият ни избор в момента е да се борим срещу националният егоизъм. Трябва да се сложи край на политиката на затваряне в себе си и на изграждане на стени. И в това, това отношение, в заключение бих искал да а, кажа няколко думи за Шенген. Това малко се отце в Люксембург, когато се, събират три граници и което се е превърнало в символ на това, което в Люксембург ние смятаме за едно от най-големите постижения на европейското изграждане, има на отварянето на вътрешните граници в Европа. Но този успех днес се постави под въпрос от някои. В а, с, с, събота Флориан Филипо посети Шенген с а, активисти на Националния фронт във Франция, за да отпразнува връщането на националните граници в рамките на Европейския съюз. Ние осъждаме подобни актове и не за нас е недопустимо да се поставя по подобен въпрос правото на милиони европейски граждани свободно движение от националистически идеи. За Люксембург всяко връщане на граничен контрол в Европа може да бъде само временно. Също така ви припомням, е, трябва да отбележа също така, че делегацията на Националния фонд във Франция беше приветствана от комитет за посрещане от близо 60 души, след които имаше и бивш европейски, бивш депутат, член на Европейски парламент от Люксембург, както един член на Люксембургски парламент, който сега е тук до мен. Много е важно настояща миграционна криза да не се използва за националистически цели и за връщане на границите в рамките на Европейския съюз. Нашата амбиция да защитаваме Европа е също толкова голяма, колкото, и, колкото беше и амбицията ни за изграждането на Европа. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря много, господин Дам. Адам, съжалявам, че трябваше да ви прекъсна, но не всеки, всеки от вас има 10 е, минути, защото след това ще трябва да продължим продължиме с дебата и да имаме колкото се може повече време за обсъждане. Е, това трябва да стане към 10.40. А сега мисля, че вчера на, по време на съседанието на на съвета бе дадено едно обяснение на понятието хотспот. През май комисията предложи това ново понятие, тези, тази нова форма на организация и комисар Аврамополос също обясни депутатите зададаха въпроси относно това понятие. Защото а, в крайна сметка те са, те са от огромно значение, защото това е първия и най, а, най-спешен отговор на хуманитарната криза, особено за страни като Италия и Гърция. Така че тук имаме и представители на различните агенции, които работят по въпроса на а, убежището и миграцията. Нека започнем. Че системата за а, изказване ще бъде следната. Разполагате с един зелен лист. Е, така че а, който можете да вдигнете. Става дума за представителите на националните парламенти, а секретарията ще се опита да ви идентифицира, но би било добре наистина да попълните тези а, зелени лищета, които са ви раздадени за да могат всички да вземат думата след 10 и 40. А сега Мартин Сигън, директор на DG е, Home. Имаш думата, Мартин. Добър ден, дами и господа, представители на националните парламенти и представители на агенцията. Радвам се, че от решихте да а, пос, пос, посветите тази, това сутрешно заседание на хотспотите и, и бих искал да благодаря на Европейският парламент а, за, за това, че прие е, решение за помагане на страните, които са на фронтовата линия, чрез създаване на така наречените хотспот. Аз искам да опиша понятията и а, е, какво означава точно хотспот, но ще спомена и нещо, което бе а, е, изтъкнато в изказванията на преждеговорещите си. В началото след избора на настоящата комисия пред, председателя Юнкер очерта 10 приоритета на комисията, като един от тези приоритети е иммиграцията. Е, в през е, май Европейската комисия излезе с Европейския дневен ред за миграцията. Не става дума само за спешни случаи и краткосрочни мерки. Става дума за една глобална стратегия за по-доброто управление на миграционните потоци и разрешаване на проблемите от външна и вътрешна гледна точка, както и намиране на мерки и подходи за следващите е, месеци. Така че обсъждането на холистичният подход е наистина нещо много своевременно и уместно между, разбира се, ще продължим да работиме по тези понятия, но междувременно ще трябва да решиме кризата, която а, беше предизвикана от фактори, някои от които зависеха от нас, други, които не зависеха от нас. Но целта е да разрешим в момента а, кризисните а, моменти. Действаме динамично. Вече три съвета бяха свикани съвети на министрите на вътрешните работи по време на председателство, люксембургското председателство. Те се срещнаха и миналата седмица и вчера, за да обсъдат някои много важни аспекти от солидарността. Вчера също обсъдиха въпроси, които вече бяха обсъдени от държавните ръководители през април, през юни. Вие не, тук в Европейския парламент не, не обсъждате само холистичния подход, но също така откликвате много бързо на процедурните нужди и на предложенията за пакети, които ние внасяме. Вече е, ние внесахме два пакета мерки, които вие одобрихте вчера в комисията Либе. Бе представен вторият пакет и един от аспектите беше обяснението на целия механизъм за разселване и настаняване. Вчера по време на съвета на министрите също така повдигнахме тези въпроси и сега ще обясна много набързо какво означава подхода хотспот. С, с с няколко думи става дума за, една, за един оперативно а, понятие, т.е начина по който държавите членки могат да реагират с непропорционално големите въл, вълни мигранти на външните граници на Европейския съюз. Това е включено в дневния ред по миграция за отговаряне на за намиране на решение в случай на спешност. Става, става дума за а, съвместно и а, координирана помощ, която се предоставя на държавите членки, които са на а, външната граница. Става дума за всъщност за, един, за едни координационни центрове, за един хъб, Къде? бъдат представени е, всички заинтересовани страни и където ще се извършва координацията с националните власти. В хотспота ще има експерти, които ще помагат на държавите членки да извършат идентификацията, регистрацията и снемането на пръстови подпечатъци, с бързото обработване на, на молбите за убежища, за връщане, за прилагане процедурата за връщане и също така с борба с трафиканските мрежи също така улесняване приложението на временните схеми за разселване на иммигрантите. Така че Фронтък също така ще бди по, за, ще спомага за регистрацията, идентифицирането и снимането на пръстовите опечатъци и ще координира борбата срещу трафика на хора от отделните лица ще бъдат насочени към различните, е, към двата потока или връщане, или е, настаняване. Служба, Европейската служба за подпомагане на убежище Обежището ще спомага за осъществяването на тези две е, а, на тези два потока и Евроджуст ще координира нещата от юридическа и съдебна гледна точка. Също така ще се организират и полетите за връщане. Докъде сме стигнали днес? От приемането на дневния ред до ден днешен сме свидетели на развитие на нещата, но същевременно сме и изправени пред криза, която ни кара да реагираме колкото спешно. Различни, представителите на различните агенции ще ви обяснат какво се случва на място, като основните действия се провеждат в Италия и Гърция. Е, миналата седмица бехме ор, ор, организирали сем, семинар за е, настаняване и е, Гърция и Италия излезаха с направиха предложение за местата, където трябва да бъдат създадени тези хотспот. Бяха представени също така нуждите на двете страни и бих искал да кажа, че съответните решения, свързани с настаняването, бяха взети, така че цялата дейност вероятно ще започне в началото на октомври положението в Италия. Концентъра за координация е така наречен регионален оперативен екип е разположен в Катания, в Сицилия с представители на различните агенции, Frontex, Eurojust и така нататък. Eurojust е във връзка с съдебните е, власти в Катания. Също така участват и представители на гранични войски и карабинерите. Ход, ход, хотспот туристите са в Лампедуза, Трапани и Хайталов е, е, е, и имат пропусквателна способност за 1500 души на ден. Допълнителни хотспотове ще бъдат създадени и в други пристанища в Гърция. Хотспотът ще бъде създаден в Тирея, където има вече звено на Фронтекс и оперативните екипи ще почнат да функционират много скоро. семинара в понеделник бе разпространена много важна информация и събрана и предоставена много важна информация. Последно, по развитието на нещата в Гърция са следните, както казах, Фронтекс, Фронтекс вече действа в а, а, страната в рамките на ам, програмата Посейдон. Допълнително 85 души ще бъдат а, дислоцирани в, а, по гръцките острови. А, също така има и мобилни екипи които ще спомагат за регистрирането на мигрантите. Работиме в тясно сътрудничество с местните власти, за да могат хотспотите да започнат функционирането си колкото се може по-скоро. Ние също решихме да изпратиме колеги, наши представители на место, за да помогнат на работещите екипи. цел, целта на тези хотспоти е да могат да, да се извърши 100% идентифициране и снемане на а, пръстови отпечатъци на а, а, мигрантите. Това е. Те са абсолютно необходими, за да може да бъде е, разрешена кризата. В заключение искам да кажа следното. Говориме за криза. Министрите и държавните глави вземат решения, но ние сме тези, които трябва да проведеме оперативните действия и дейности по на место. Цел, целта е да а, имаме холистичен подход, да а, виждаме в, в тази е, миграционна криза възможността да третираме всяко е, лице достойно и същевременно цялостната е, стратегия и има за цел да бъде дългосрочна и устойчива и ние ще трябва да работим по това. Сега, хотспотите са едно оперативно решение предвид това, че сме изправени пред криза. Необходимо обаче е, всички заедно и в е, тясно сътрудничество с Европейският е, парламент да се изработи една цялостна и устойчива система за убежище и, съответно тази система да бъде прилагана правилно, тъй като правилното и добро управление и прилагане на тази система е от огромно значение за а, бъдещното управление на миграцията като цяло. Благодаря ви. Още един проблем, който обсъждахме вчера, е постоянният инструмент за настаняване или разселване, аз не само инструментите за спешно реагиране. Доколкото разбирам, голяма част от хотспотите вече са създадени в Италия. Господин Маркони, много ви моля, обяснете какво се прави в вашата страна. Благодаря, господин председателю. С голям интерес следя развитията до сега. Важно е комисията да вземе предвид, че през последните две години Италия е спасила 300 000 души, които са ам, пътували през Средиземно море. 120 000 е, е, души са били извадени директно от Средиземно море. През последните почивни дни сме спасили още 6000 души допълнително. Abbiamo in accoglienza oltre 100.000 persone. Над 100 000 е, души са получили обежище, много сред тях деца и на национално ниво на няколко пъти е имало преразпределяне на лицата. Има координиране на действията между националните управи и правителство, между регионалните управи и правителството. Като в отделните региони на Италия се отрежда определен процент от лицата, които трябва да бъдат преразпределени. Има проекти, които тъкат на общинско ниво. През последните 2-3 години и се наблюдава нарастване от 10-15 хиляди души, които са получили а, убежище, са били настанени. Допълнителни 10 хиляди места м- са м- обект на планиране от страна на министър Алфано нашата инфраструктура ще бъде разширена, за да могат да бъдат поети още хора. Казвам това, за да видите е, колко ом, значителен е ом, този растеж. След разочарованието, преживяно по време на последната среща в съвета. Вчера трябва да кажем, че решението, което беше взето, е по-задоволително, не напълно задоволително, тъй като нямаше пълно мнозинство но поне за тези 120 хиляди души, допълнително към 40 хиляди души, които бяха одобрени на 16 септември, поне по този въпрос има съгласие. Сега става въпрос това как ще бъде приведено решението на практика. Съществува работната програма на комисията Юнкер и сега стои въпроса за създаването на така наречените горещи точки. Ние подкрепихме а, действията, а, които трябва да доведат до създаването на тези горещи точки, на тези пунктове. Комисията работи е, с нас съвместно в Рим и е, в пристанищните градове в Сицилия. Операцията в Лампедуза също върви добре възоснова на новия метод. Той 40 хиляди души, сред тях и деца, са вече в Лампедуза. Трябва да регистрираме тези лица Представители на Frontex и на Европейската служба за подкрепа на търсещите обежище са там. Трябва да подкрепим тези хора. Нито една страна до сега не е поел ангажимент да участва в преразпределянето на тези лица. А, но все пак а, има някои страни, които проявяват а, ам, проявяват разбиране и а, са готови да поемат а, част от а, лицата. Говоря за шведските ни колеги, например. Още две неща в допълнение. Към това, което каза госпожа Кенге. Едва ли не вече е модерно да се говори за сигурни а, държави. Не се изключва такъв списък. Ам, но ако комисията създаде такъв списък, то ние ще работим по този списък. Това ще е решение на комисията и ние винаги сме зачитали решенията на комисията. Но това, което нас ни очудва в Италия е, че има национални категории. Сирийците и еритрейците имат, имат право на международна защита, а всички останали ще, ще, ще се считат за економически мигранти. Това е нещо, което някой си е измислил съгласно член 10 от Конституцията на моята страна, е, някой е, трудно ще, ще може да си представи, че някой от Ирак или от африканска държава няма право да се ползва от международна защита или някой от, Сицили, от, извинете, от Сомалия, който а, е, не би могъл да се ползва с такава защита. Или пък някой нигериец ако е дискриминиран въз основа на неговото веро, вероисповедание. Той ще има право да разкаже своята история, разбира се и да се ползва съответната защита. Става въпрос а, тук а, за а, това да се зачитат а, правата. Нашата страна няма да а, е съгласна с такъв подход, който описах току-що. Ясно е, че е, хората трябва да бъдат идентифицирани. Не става въпрос за това някой да навлезе на територията на определена страна и да не иска да се идентифицира. Не може така. Е, да, имахме проблеми с е, сирийци и еритрейци, може би е, защото тяхната цел не е Италия. Италия е за тях транзитна страна. Въпросът е и доста щекотлив. Става въпрос за хора, които имат право на международна защита. И ще е трудно, ако се прави разлика между тях въз основа на тяхната националност. Е, ние казваме на хората, кажи кой си ти и можем да ти помогнем да отидеш в тази страна, в която искаш, в която имаш роднини. но този, който е идентифициран, може да бъде прегледан от лекар, могат да му бъдат разяснени неговите права и който а, а, след това иска да подаде заявление за обежище, а, му се предоставя съответната възможност. Той е пренасочен към съответната инфраструктура в моята страна. Имаме разпоредби, свързани с обежището в Италия. И мога и да ви е, обясня каква е процедурата, ако има интерес. който подаде му база беше в Италия, остава в Италия. Нашата агенция работи е, съвместно с Frontex. Когато тези хора дойдат, те а, първо а, са отпра... изпращани в център за регистрация. Има повече такива в моята страна. Тези, които не искат да се идентифицират и които не искат да се регистрират, те тогава се изпращат в вид интернати. Не може някой, който не иска да се идентифицира, да може да се ем, движи свободно. Това трябва да е ясно. И за това сега казвам следното. Е, Италия и Гърция наистина бях изправени пред много трудности, свързани с миграционните потоци. И ние няма да сме за една миграционна политика, която не иска да обхване нашите партньори и приятели. Моята страна е убедена от необходимостта да има обща съвместна политика в тази област. Вчера е, станахме свидетели на това, че има различия. Наистина съм очуден от комисията, от парламента и имало наблюдатели при нас. заради подходи, които са били обект на критика, но нищо не съм чула, нищо не съм чул ам, по отношение на а, подходите, които се прилагат на Балканите и на унгарската граница. Това са неща, които ние до сега сме смятали за невъзможни. Мога и да говоря открито. И мога да кажа каква е нашата позиция. Още веднъж е, казвам, Италия е убедена, необходимостта да има обща процедура, да има общ подход. Има и друг е, въпрос, който е важен за дискусията. Разбира се, можем винаги да попълваме официални документи и да си говорим, че Дъблин е в сила, но ам, историята унищожи Дъблин. Ситуацията на Балканите поставя под въпрос а, е, този регламент и особено разпределянето. Това ще е един постоянен процес. И трябва да се помисли за една процедура, е, която е възникнала възоснова на националния егоизъм. Ние не искаме, ние не искаме такава процедура. Европейските ни приятели не искат да ни чуят за съжаление, а Италия отправила многократно призиви. Thank you very much, Mr. Marconi. And... Много ви благодаря, господин Маркони. Много високо ценим а, работата ви и високата отговорност, която пое Италия. Високо я ценим тук в нашата комисия. Благодаря ви за приноса, благодаря ви и за проявената откровенност. Марта Сигман спомена редиста агенции, които работят заедно на място и проблемът е, че редица от тези агенции не разполагат с необходимият персонал и работят на гъба на възможностите си. Въпросът е които задават на редица въпроси е как работят тези агенции на практика, така че се надявам следващият ни гост е, Жан-Пьер Шемебри от е, ЕАСО да ни каже как точно ЕАСО ще играе на практика, практическа роля в е, хотспотовете на място. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми на Европейския парламент, за мен е чест да бъда днес сред вас и да ви кажа няколко думи за такущата ни работа и в частност за хотспотовете. В началото на изказването си обаче бих искала да ви предоставя последните налични данни, които ние събираме ежемесечно в контекста на системата за ранно предупреждение. Ако погледнете данните за миналият месец, над 148 000 молби за убежище са били подадени. Защо толкова голям брой? Защото този брой е 2,5 пъти повече в сравнение с август 2014 година. А междувременно трябва да отбележим, че близо 10 000 от лицата подали обежище през август са непридружени малолетни или непълнолетни лица. И така, ако погледнете данните за 8-месечния период от януари до август 2015 година, над 720 000 моби за убежище са подадени в Европейския съюз, плюс останалите страни от шенгенското пространство. Така че ако погледнете за а, периода миналата година всъщност, от януари до декември, общият, общият брой подадени молби бяха 660 хиляди, което беше рекорд, а тази година вече надхвърлихме рекорда, само до август. Какво значи това? Това значи, че страните, които са на първа линия, са изправени под безпредседентен натиск. Това също така означаваше и продължава да означава, че се натрупа много голямо много голямо закъснение при обработването на мобите за убежище и ще спомена отново този въпрос малко по-късно. Това значи също така, че се прехвърлят средства към процеса на регистрация на нови случаи за сметка на обработването на подадените за муби. Също така има проблеми с инфраструктурата, има нужда от намиране на допълнителни центрове за настаняване. А сега в втората част на изказването ще се опитам да ви обясня как ние с ограничените средства, с които разполагаме, се опитваме да се справим с това положение. Първо, продължаваме постоянната си или нормална подкрепа чрез операциите за подкрепа в България, Кипър, Гърция и Италия. Както спомена колегата от Италия, в тази страна работим от 2013 година, в Гърция от 2011 година и ще продължаваме с този вид оперативна подкрепа. Продължаваме също така и обученията си. Ще обучим обучихме всъщност над 8000 служители през последните няколко години. Предоставяме също така и информация за страните на происход на мигрантите. Това е много важна наша задача. На второ място работихме съвместно с представители на Европейската комисия по изготвянето на списъка за е, сигурни страни на происход и в частност се съсредоточихме върху страните от Западните Балкани. Тъй като, както знаете, голям брой от мобите за обеща се подават от граждани на тези страни. На трето място ход спотовете, основната тема на дискусията ни днес. Започнахме подготовка за изграждане на ход спотове, Както знаете, редица стратегически документи на Европейския съюз ни позоваваха да окажем подкрепа в процеса на регистрация, съвместно обработване на мобите, евентуална възможност за връщане в страната, в която първо навлязва мигранта съгласно дъбнинските споразумения или възможности за евентуално преместване на мигрантите. Започнахме работа в Италия и в Гърция и също така се обърнахме с държавите членки с молба да ни предоставят служители за изготвяне на екипи, които да работят на място. По отношение на Италия трябва да разгледаме конкретният случай. В момента се финализира споразумението ни с италянските власти по тези хотспотове но вече сме изпратили наши служители на място. в Катания, в службата на в регионалната служба на Европейския съюз, има наши служители и в Лампедуза, и в Агриченто и ще видим как ще се съгласува дейността им на практика. В Гърция също се финализира оперативният план за хотспотовете. Отново основната цел на този вид подкрепа ще бъде предоставяне на временна информация, подкрепа за регистрацията и мерките за преместване. Разбира се, изправени сме пред редица предизвикателства, но Господин председател, уважаеми член на Европейски парламент, е, огромни са и предизвикателствата, и очакванията към нас. Ние ще направим всичко възможно, за да сме на висотата на тези очаквания. Но, както казах и в началото на изказването си, ние сме една сравнително малка агенция с е, бюджет от 15 милиона евро годишно и с ограничен брой служители. И очевидно за да, е, че за да изпълним мандата си и за да бъдем в на очакваните си би трябвало да полу... бихме искали да получим допълнителни бюджетни средства и служители. Всъщност, поради ограниченият ни бюджет през 2015 година вече трябваше да преразгледаме приоритетите си за тази година. За 2016 година според прогнозите ни, ще се нуждаем от поне поне допълнителни 50 милиона евро. Очевидно е, че ми, ем, миграцията ще бъде проблем през поне последните няколко месеца и трябва да инвестираме в а, мерки за справяне с кризата. Обеден съм, че с необходимите средства ние в ЕАСО в сътрудничество с другите ни сестри и агенции ще донесем добавена стойност и осезаемо ще помогнем да членки, които се нуждаят от нашата подкрепа. Благодаря ви. Много ви благодаря. Споменахте ресурсите. Марта Сиган в своето, своето стъпително изказване спомена и ролята на Frontex, който играе ключово а, значение според а, програмата на Европейската комисия за миграцията, но Frontex също е изправен на ръба на възможностите си. Затова давам думата на господин Клаус Рослер от Frontex. Шерон. Благодаря, господин председател. Добър ден на, на всички общия подход за хотспот и начина по който те се а, използват и изпълняват вече беше описан, така че аз ще кажа, че всъщност хотспотите дават а, възможност на европейските агенции да се намесват по интегриран начин това всъщност не става дума за заместване или завършене на работата на другите. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на комисията Либе за това, че подкрепя нашата работа, особено когато става дума за ресурси. Ние сме оперативна агенция и и сме под, знаете, че сме поставени под голям натиск от миграционните потоци и реагираме съответно. По принцип Фронтекс осъществява съвместни операции за снемане на отпечатъци в страни като Италия, Гърция, България, защото ние разполагаме с много голям опит. А и всъщност хоспотите са съставна част от цялостната интегрирана дейност на Фронтекс и е част от нашите оперативни планове в рамките на тези операции Фронтекс помага, за да може да се а, постигне 100% идентификация и регистрация на иммигрантите, които проникват през външните граници на Европейския съюз с е, специални оперативни екипи, които извършват тази работа а това, разбира се, е от огромно значение за цялостното е, успешно ус, осъществяване на стратегията Hotspot. 90 наши офицери работят в е, Италия. Не става из, отвъд, извън е, е, екипите, които работят по море. 85 е, наши офицери работят в Гърция. В Италия имаме и 6 а, екипа за дебрифинг и за наблюдение. Същото, а, същата цифра в Гърция и в момента а, разглеждаме и обсъждаме с, с съответните държави членки как да а, работиме по-добре с националните екипи, тъй като трябва да се спазват и националните процедури за регистриране и снимане на отпечатъци. Разбира се, ние спомагаме, помагаме на дейностите на националните екипи, но в никакъв случай не можем да ги заместим т.е. подпомагаме държавите членки да прилагат успешно националните си мерки. Както казах, Фронтекс а, спомага всички дейности, свързани с идентификацията, наблюдаване от страни на, наци... на националните власти, също така за определяне лицата, които имат нужда от закрила, снимане на отпечатъци, обработка на молби за обежище и също така можем да подпомогнем по-нататък държавите членки е, за връщането на е, съответни иммигранти. Е, помагаме също така за предоставянето на документи за пътуване, връзките с съответните консулства, консулски служби, посолства и така нататък. С, в Гърция имам, прилагаме един комбиниран проект за систематично снимане на пръстови отпечатъци заедно с Европол и Евроджъст създадахме модел за сътрудничество, който се изразява в създаването на така наречените регионални оперативни екипи. Първият такъв екип работи в Катания И всичките агенции са представени в този екип от 22 юни насам, в Катания, както казах. Има и представители на съответните национални власти, както каза госпожа Сига. Фронтекс предоставяло логистиката и хоризонталното управление – тъй като ние е, изпратихме чет, четирима наши представители още от началото на е, юни за извършване на координиране на оперативните дейности, анализ на риска и всички дейности, свързани с е, прозрачността и комуни... е, комуникациите. По, по, по този начин се координира и улеснява работата на агенциите на място. Нашите екипи за скрининг и за дебрифинг, както казах, работят също в рамките на този оперативен екип в Китания. Като сме разгърнали различни модули за регистрация, за събиране на данни, разследване както и а, съдебно разследване в връзка с дейността на различните агенции, които а, координиране. Надяваме се, че за бъдеще ще се разгърне синергия също така в борба срещу трафика на хора и е, разследванията, които ще бъдат извършвани в последствие от националните власти. Е, в е, Гърция вече водиме разговори с националните власти за създаване на подобни екипи. като целта е и други агенции да а, а, се включат а, в а, процеса за регистриране и идентифициране, тъй като в, Гър... в Гърция има липса на а, а, достатъчно ресурси, особено по а, островите. Необходимо обаче да си сътрудничестваме и да помогнем на държавата, на държавата членка за създаване на необходимите условия за, е, за скри, идентифициране, скрининг и е, регистрация. Е, вероятно в е, най-скоро време, в близките, в близките дни, ще започне осъществяването на един пилотен проект в рамките на Евродак. Що се отнася до връщането и плана за действие за връщане, Фронтекс ще поеме координацията на проектите ЕЮРИНТА и Европейската инициатива за реадмисия. Тези, тези проекти ще бъдат осъществявани под наша координация и бихме могли да обсъдиме това малко по-късно. Готов съм да отговоря на вашите въпроси по тези аспекти, включително извръщането. А комисията обеща да се предоставят допълнителни ресурси на Фронтекс с цел заздравяване и подпомагане дейността на агенцията. Благодаря на господин Розлер. Имаме още трима, които трябва да вземат думата, трима говорящи. Но но естествено е, че всички агенции искат да представят своята дейност, но много ви моля да се придържате към 10 минути, които е, имате на разположение. Искам да ви кажа, че вече 21 души са се записали в списъка на желаящите да се изкажат, но това е само първия списък, по-нататък ще има и допълнители. така че много моля следващите трима изказващи се да не надвишават времето, което им е отпуснато. Господин Раузенбак, който ще а, обясниха как, какви ще бъдат дейностите на Европол в рамките на хотспотовете. Благодаря, господин председателю. Добро утро на всички. Има безпредседентно увеличаване на броя на мигрантите и беженците които се опитват да навлязат на територията на Европейския съюз. Нивата, които ам, са регистрирани в Европол, identifying 40 000 е нови е, случаи от 2015 година, 29 000 души са заподозрени в е, трафик на хора. има ем, организирани престъпни групи, които действат по нов модел. Много от престъпниците, които участват, действат по доста опортунистичен начин. Те участват и в други действия, като трафик на наркотици, пране на пари, трафик на хора или фалшифициране на документи. Има и по-големи групи, международни престъпни групи, които се включват като всеки има много ясно определена роля и отговорности. Други нововведения включват и използването на социалните медии. Те се използват за да се набират жертви, които стават жертви на трафика на хора тези хора могат да бъдат жертва и на експлоатация от всякакъв вид трудова, сексуална и така нататък. Това са все развития, на които трябва да реагираме. Техните мащаби са много големи и това е предизвикателство за всички полицейски власти в Европейския съюз. Някои държави членки са подсилили своите способности. Полагаме усилия да откликнем на тези предизвикателства, свързани с трафика на хора, но да откликнем и на всички тези видове престъпност, които споменах тук. що Престъпления, които са заплаха за обществената сигурност. Има международен проблем, който изисква един подход, който да е балансиран и който да е свързан съвместните усилия на всички полицейски власти. През март 2015 година имаше съвместен екип, който а, противодейства на трафика на хора по Средиземно море. Освен това, увеличаваме нашите способности и натрупваме опит е, в е, противодействието на престъпления, свързани с фалшифициране на данни, трафик на хора, престъпления в интернет е, като в интернет до голяма степен се рекламират различни услуги, които са незаконни съвместните, е, е, съвместният екип Joint Mare е, от своето създаване се е занимал с 160 случая, като са разследвани дейностите на различни престъпни групи, които се занимават с трафика на хора по море. Освен това, 60 страници в интернет са били затворени е, след нашия разследвания, за да не се е, привличат нови жертви в е, дейностите, свързани с трафика на хора. Този съвместен екип Маре се, се е насочил най-вече към югоисточния маршрут – Предприели сме действия с съвместния екип Джон Маре да предприемем действия, свързани с разследване на престъпленията с трафика на хора. Увеличили сме нашите ресурси в Катания. Сътрудничим си с регионалните съвместни екипи и с горещите точки. Нашите партньори са най-вече италианските правоприлагащи органи, както и агенциите, които бяха споменати преди малко. Като цяло, държавите членки имат все по-голяма помощ, от, все по-голяма нужда от сътрудничеството на Европол. Увеличава се броя на разследванията. В Австрия имаше наскоро един случай, който искам да спомена. Има и искане е, за предоставяне на европейски преглед на предизвикателствата пред полицейските власти в международен мащаб. По този повод Евро, Европол а, отвори постоянен оперативен център. Този център се занимава всеки ден с разследващи доклади от националните власти, анализира е, информацията и е, дава оценка за това какво би могло да се очаква в близко бъдеще. Има международни спогодби, които трябва да бъдат взети предвид. Джоб Маре трябва да се да прерасне и в по-голям център по въпросите за миграция, като обхване и всички видове престъпления, свързани с миграцията. Не съм използвал цялото си време. Е, оставям останало, оставащото ми време за задаване на въпроси. Благодаря ви. Е, когато напредваме във времето, вниманието на хората отслабва и се радвам, че вие така съкратихте вашето изказване. Когато бъдат създадени тези горещи точки, много въпроси, свързани с задържането, преместването и депортацията, ще бъдат разгледани. Трябва да има и съдебни гаранции, трябва да се сили ролята на Евроюст. Николас Орнеракис е представител на Евроюст и ще ни ам, даде информация за ролята на горещите точки в рамките на Евроюст. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за вашата покана, за това, че ни давате възможност името на Евроюст да ви дадем информация за някои действия, свързани с противодействие на трафика на мигранти. Евроюст има своята роля в рамките на горещите точки. Евроюст е подела инициатива за противодействие на нелегалната миграция. Има ам, план за действие, който е задействан от юни 2015 година. Господин Шарин Лаком е ам, ас... представител на а, Франция. Има контактна група, която осъществява координация на европейско ниво за обмен на информация между отделните европейски агенции. Тази точка за контакт участва в други форми на съдебно сътрудничество. Освен това, имаше консултативен форум на 12 декември 2014 година. Възоснова на препоръките от тази среща беше създаден и план за действие. Евроюст създаде ем, група за противодействие на трафика на мигранти. Има и тематична група и вече ви информирах, че тематичната група може да започне своите действия до края на годината. Освен това, неясно съм от това, че е важно да бъде събирана достатъчна информация за противодейство на организираните престъпни групи. Евроюст обсъжда с ЕСА на Фромет да засили сътрудничеството по случаите на трафик на хора. В началото на юли 2015 година се състоя среща с СНА Афромет и председателя на Евроюст. Като последващи действия от тази среща се опитваме да създадем сътрудничество, което да вземе предвид и нашият правен мандат и консултативни функции. Кризата с бежанците е безпредседентна. Тя застрашава вътрешната сигурност на Европейския съюз. Необходимо е засилено съдебно сътрудничество, за да се прекъснат мрежите на трафик на хора и да се спре нелегалното вкарване на мигранти в Европейския съюз. По време на срещата, организирана от главния прокурор на Италия. Тази среща беше през декември 2014 година. Имаше и друга среща през юни 2015 година. И ам, имаше представители на страни, които са засегнати от този вид престъпления. И беше очертана нуждата да се дадат възможности за ам, легални начини за мигрантите, защото ам, нелегалния начин, по който а, стигат мигрантите до Европейския съюз, е а, безпредседентен. Главният прокурор на Люксембург също ще организира среща, която ще е посветена на темата за нелегалната миграция. Относно подхода за горещите точки, искам да подчертая следното. Евроюст е наясно с от важността за изпълнението на подхода за горещите точки в Италия и Гърция и с други европейски агенции, е, ЕАЗО и други. Такъв подход може да бъде изпълнен в рамките на мандата. Евроюст е поканен да участва в оперативният регионален екип в Катания, за да окаже подкрепа, да откликва на искания за правна подкрепа и а, да участва в случаи засягащи и трети страни. Края на юни 2015 година под егидата на външния министр на външните работи е подписан меморандум с Евроюст за засилена обмяна на информация по случаите на трафик на хора. В момента а, прокурор а, от Италия е лице за контакт с Евроюст. А, той редовно присъства в СИТО. Така се гарантира, че има постоянен обмен на информация между Евроюст и Италия и се предприемат последващи действия. Комисията предлага да се създаде гореща точка в Гърция, като двама прокурори от Гърция също ще участват в създаването на тази точка за контакт. Евроюст ще следи за това да се предоставя всяка информация, която изисква координация на, европейски, на европейско ниво в областта на, на съдебното сътрудничество. Информацията, която се подава от контактните точки, ще послужи на Евроюст да помогне държави членки при разследването на международни престъпления. Евроюст ще продължава да подкрепя страните, които са на фронтовата линия, ще следи за координацията между властите в отделните държави и членки, като ще из... Е, следи да се избягват конфликтите между отделните юрисдикции. Благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря. А сега последният ни оратор от името на Европейската агенция за стомните права е госпожа Аншарлот Нигард. Имате думата. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you also for the... Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за поканата да се изкажа на днешната среща. Хуманитарната криза по край Европейския съюз изисква ефективен оперативен отговор съгласно спазвайки правата на човека. Действията, които се предприемат от държавите на Европейския съюз, институциите и агенциите трябва да спазват принципите и правата, заложени в хартата на Европейския съюз основните права. Включително и в случаите, когато човешките и административни ресурси са недостатъчни принудителното снимане на пътви отпечатъци, задържането, лишаването от свобода и принудителното отпращане са сред основните нарушаване на разпората на човека в критични, критичните точки. Защото така трябва да се обърне внимание на осъм, групи, като например непридружени малолетни, непълнолетни, бременни жени и а, жертви на тежки престъпления. Мигрантите и хората, които се нуждаят от а, закрила, често нямат друг избор, освен да се обърнат към а, трафиканти на хора и те не биват да бъдат наказани за това, защото това е често е единствената начин за тях самите да оцелеят и достигнат до спасение. Агенцията за основните права на Европейския съюз или ФРА работи за предоставяне на полезни данни за държавите членки на Европейския съюз и институциите. Отговорът, който Европейския съюз дава на миграционната криза, трябва да се основава на основните права човешки права, спазвайки принципите на пропорционалност и законосъобразност, за да се гарантира устойчивост на този подход. По отношение на ходспотовете сме се, из, се изблъсквам, сблъсквам с три основни предизвикателства. Първото е свързано с а, снимането на спъстви отпечатъци и Евротакт изпълняването на задълженията за заснемане на отпечатъци в контекста на Евродакт често са свързани с неправомерно е задържане и други е нарушаване на правата на човека. И в момента нашата агенция изготвя списък с препоръки за това какво трябва и какво не бива да се прави при снимането на противи отпечатъци. Тези е, списъци с нещо, което трябва и не трябва да се правят, ще дадат възможност на хората на място да правят разлика между приемливи и неприемливи дейности, ще помогнат граничните полицаи. Лицата от те могат да откажат да дадат пръстви печата си по различни причини. А пръстовите печати, които са заложени в Евротакта, са важен елемент, но в крайна сметка не са ключов елемент за разграждане на мобата за убежище. А принципът за неотблъскване не дава възможност да се връщат лица на територията на държави, където те могат да бъдат обект на преследвания и където животи им може да бъде поставен под опасност, дори когато са отказали да дадат постави опечатъци. Вторият ам, Второто предизвикателство е свързано с процедурата за бързо връщане в страната по происход. Скорошното решение на съда Калиф срещу Италия беше публикувано преди три седмици. Случай е свързан с задържане в център за прием в Лампедус и по-късно в кораби, които са акостирали в пристанището на Палермо и става въпрос за лица, които трябва да бъдат вън в Тунис след а, а, протестите в страната през 2011 година, те наречената арабска пролет. В, тези, в този случай доказва, че трябва да се разгледа отделно всяка молба и всеки случай на връщане, което е задължително, за да не се а, допуска колективна експулсация, но също така, за да се обърне внимание на всеки отделен случай. Допълнителни предизвикателства излизат да се появяват от условията за временно задържане и процедурата за взимане на решение за връщане. Наскоро беше завършен наръчникът на Европейската комисия за връщането, който беше изготвен съвместно с нашата агенция, който определя процедурата за връщане съгласно принципите на правата на човека. Трето предизвикателство е свързано с борбата срещу трафикантите. Тя минава през борба срещу незаконният достъп до Европейския съюз, преминаване и престой в Европейския съюз, което разбира се е свързано с рискове за основните права права. Се, престъпците, които се възползват от уязвимостта на мигрантите, разбира се, трябва да бъдат наказани, но не бива да се наказват от тези, които помагат на, на хора, изпаднали в нужда. Трябва да се гарантира транспорт, настаняване, храна и основна медицинска помощ и хората, които предоставят тази, тази подкрепа на мигрантите, не бива да бъдат бъркани с престъпниците, които организират мрежите за трафик. Това бяха просто три примера за положение, в които хотспотовете представляват предизвикателство за на правата на човека. Нашата агенция работи непрестанно по границите на Европейския съюз и установява основните опасности за нарушаване на права. Предвид, че в момента се работи бързо за изграждането на тези ходспотове от съществено значение да не забравяме необходимостта да се спазват основните права, като едновременно с това осигуряваме прагматичен отговор на кризата предишната ни работа по гръцко-турската граница, основаваща се на подхода за намиране на конкретни решения и натрупаният опит показва, че нашата агенция е в състояние да формулира практически решения за намаляване опасността от нарушаване на човешките права на мигрантите. Нашата агенция предоставя редовно, редовни съвременени данни за състоянието, като по този начин се надяваме, че ще помогнем за решаването на текущата миграционна криза. В заключение, Агенцията на Европейския съюз за основните права е готова да предостави своят принос и експертиза. Благодаря ви. Because... Още веднъж за това, че бяхте много кратка. Имаме много дълъг списък на желаящи да се изказват, които ще ви зададат въпроси и много неща ще се изяснат. А сега, колеги, преминаваме към а, въпросите. Имаме огромен списък. А, съжалявам че е, ограничаваме изказванията на две минути. Знам, че това не е много. За две минути е просто може да, се, да започнете да говорите. Но първо ще дам думата на Роберта Месола и на Сесил. Наистина по две минути, защото имаме а, 23 ма желаящи да се изкажат. Моля ви се, зад, зад, задайте въпроси на експертите. Sorry, just one second. Yeah, so um, just as a guide, if you want to make some comments on така, ако искате да направите коментари, имате възможност да го направите. Знам, че някои колеги искат да коментират всичко казано, изключително и положението в Европа в момента. Разбирам, че докладчиците искат първо да започнат, не искат да вземат домата, така че Перути Фасайте от, а, от Литва има думата. Благодаря, госпожо, господин председател. Ние подкрепяме решението на съвета на министрите взето вчера и миграцията е предизвикателство, което разделя обществата, Европейския съюз и като че ли то ще се превърне в един стрес тест за цялостния европейски проект. Литва подкрепя холистичният подход. Ние подхвърляме създаването на иммигрантски гета. А, иммигрантите са, раз, са, ще бъдат разселени във всичките общини на Литва. Вече подготвяме планове за образование, за етост, uh, uh, социална а, закрила и всичко, което е необходимо. но ние се сблъскваме и с проблеми, които най-вероятно споделяме с всички останали държави членки. Е, някои дейности вече твърде много закъсняха идентификацията, регистрирането, задължителното снимане на пръстови отпечатъци, емигрантите, които вече са в а, Европейския съюз минали ли са през тези процедури? Ако не, какво ще стане после? Какво ще се случи? Не съм убедена, че Литва и другите балтийски страни ще бъдат а, а, дестинацията, предпочитаната дестинация на емигрантите, тъй като предимно Германия е а, предпочитаната страна, но какъв ще бъде статута на тези хора? И последния ми въпрос. Как ще бъде разпределено бремето за връщането на економическите мигранти? Да, Просто ще нашите а, изказващи се ще си водат бележки за вашите въпроси и ще отговорят после. Сега а, господин а, Фернандо Лопес Агилар, Хуан Фернандо Лопес Агилар от Европейският парламент ще говори спански. Мисля, че откакто решихме тук в Европейския парламент да организираме междупарламентарната среща за да изпълниме нашите задължения по силата на Лисабонския договор, набрахме много опит и по-специално така, от а, очертаване на общи насоки за работа между Европейския парламент и националните а, е, парламенти. Сега в крайна сметка е кризата е криза, но това беше една хроника на една предиз, на предизвестена а, е, криза. А, Днес Европейският съюз трябва да намери своята идентичност в цялостното пространство на правосъдие и вътрешни работи. Всички сме убедени, че пред, че хуманитарната криза не се решава с военни или насилствени дейности. С, с, с връщане на границите и на контрола на границите е, нещата няма да бъдат е, решени. Трябва да потърсиме е, законодателните и хуманитарни решения. Така че се обръщам към експертите как да, да подсигуриме сигурността на, на пътуването до, до Европа и какво ще стане с, а, в бъдеще с регламента Дъблин а, за а, първата страна на а, вход. А, трябва, трябва да имаме хуманитарен подход, но същевременно да имаме и единен подход можем ли да подсигуриме нещо като хуманитарна виза за търсещите убежисти е, а, временно. Господин Киркос има думата. Благодаря. Господин председател, ще говоря гърц, гръцки. Мисля, че трябва да зададеме следния въпрос. Миналото лято в Гърция се, сблъс, се сблъскахме с следното. Имаш, границите бяха широко отворени, нямаше никаква регистрация и в, в момента сме а, в това положение на гръцките острови има иммигранти, които които не са регистрирани, имаше проблеми с изхранването им и така нататък. Така вие какво смятате, че така трябваше да бъде или просто а, това беше това а, беше е, така продиктувано от е, административна претовареност, от е, проблеми. Кажете ми, как, как, какви ще бъдат тенденциите в бъдещите? Благодаря, Милитус. Сега давам думата на представителя на Чешкия парламент. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vím, že se zde bavíme o hotspotech, ale budu mluvit všeobecně. Господа депутати, вие обсъждаме хотспотите, но аз всъщност бих искал да направя едно малко по-общо изказване. Е, Чешката република е достойна страна, с която има своята гордост и чест, след като дълго, дълги години живя под и комунистическа диктатура. Ние сме отговорни, приемаме а, е, иммигранти, но а, е, не, са, не искат, останала Европа не иска да прояви солидарност с нас. Хиляди е, стотици хиляди иммигранти в момента искат да проникнат в Европа и те ще разрушат Европа такава каквато я познаваме и такава каквато искаме да бъдеме. Ако ние ги оставиме да е, проникнат е, цялостните системи на социално осигуряване, ще се срутат, ще има огромно е, нарастване на престъпността и така нататък. Така че трябва да спреме мигрантите на европейските граници. Какво прави е, Европа. В един, в един момент Европа каза, че ще приеме всички сирийски мигранти, след това затвори своите границе. Ние казахме, и в крайна сметка ние сме наказаните. Сега виждаме, че, Герма... че Германия се, се опита да наложи квоти, но ние отхвърлихме системи... системите е, на квоти. Е, които искат да ни наложат. В, в момента обсъждаме хотспотите, но също времено няма да бъдем в състояние да управляваме миграционните е, потоци. Ние вчера гласувахме против е, решението, но по какъв начин ще се управляват миграционните е, потоци? Европа, Европа като че ли не осъзнава измеренията на този проблем. Е, как, не, нека не си затваряме очите пред наивните лъжи. Нашите граждани имат вече много проблеми и много други проблеми ще бъдат ще се разпалят през, през следващите месеца. Така че е, Европа трябва по-скоро да помогне на страните по происход и да спре по някакъв начин ужасите, перпетрирани от е, ислямската държава. А сега давам думата на господин Киркоп. Благодаря, господин е, председател. Аз винаги съм считал, че задължителният подход или насилствения подход не е, е печеливша. Ние трябва по-скоро да потърсиме сътрудничество, да видим какви ресурси са на разположение в, държавните, в държавите членки, за да можем да се справим с това предизвикателство. Имам три въпроса. Първо, какви са основните препятствия за да се е, бъдат е, обработени данните на всички, които проникват в Европа и какви са разумните срокове, за които това може да стане. Сега, не всички могат е, да бъдат класифицирани като нуждаещи се от закрила по силата на Женевската конвенция от 1951 година, ние трябва да се придържаме към тези принципи. Колкото до снемането на ам, на а, да, пръстови отпечатъци, не виждам по какви причини човек а, може да откаже е, подобно о, снемане. А, защото а, е, по този, ние трябва да се придържаме към това, тъй като това е един начин. и нашата сигурност. А, е, същевременно трябва в а, е, нашите при приоритети а, и едно трябва да вземем предвид, че всичките тези процедури водат и до известни сблъсъци и това също не трябва да бъде забравено и трябва да бъде взето предвид. Следващият. Questions. Благодаря. Два въпроса. Първият е към господин Русел от Frontex. Миналия петък Представителите на Либе посетиха Лампедуза и а, ни беше показан на областта, която обхваща а, операцията Тритон и коя част е поета от а, флота на Италия. Е, италианс Търговският флот, да, обхваща определена област, която не е обхваната от Тритон. Повечето от лодките са спасени извън тази област територия на Тритон. Да, браво на тези, които спасяват бежанците, но как функционират нещата? Другия въпрос е към господин Орнаракис от Евроюст. Има големи лодки, които идват от гръцките острови и те са препълнени с бежанци. Беше ми казано от представители на пристанището в Пирея, че няма линейки, няма официални представители, нищо не се случва и докато се усилва 50-те а, лодките някак си вече ги няма и всички бежанци на тях изчезват. М Необходимо е обаче, когато някой идва а, с лодка на пристанището да има представители на местните, регионалните власти, да има медицински лица и тези хора да бъдат проверявани и преглеждани. Може ли да ни осветлите по тази ситуация? Благодаря ви. Господин Гергали Гулиас, заместник председател на Унгарския парламент. Köszönöm a szót, elnök örülök annak, hogy благодаря ви за думата, господин председател. Радвам се, че Европейския парламент организира това междупарламентарно заседание с представители на националните парламенти. Унгария гласува против системата с квоти. Ние сметаме, че квотите не представляват добро решение. Защо? Защото хронологично не би трябвало да има пред решение преди квотите, а именно да видим как Европа може ефикасно да контролира външните си граници. Искаме ясно да заявим, че много държим на Шенгенското споразумение, защото именно то дава възможност на европейските граждани да се възползват от правото на свободно предвижване. И смятаме, че ако не успеем да защитим външните граници, гражданите няма да могат да се движат свободно и с Европейския съюз. Ето защо изграждайки е, ограда на границата си, Унгария чисто и просто спазва своите задължения съгласно Шенгенското споразумение. Готови сме да разгледаме всяко друго предложение, за да опазим Шенген, но към момента не сме чули друго добро альтернативно предложение. 225 000 мигранти навлязоха на територията на Унгария от началото на годината. 173 000 са поискали убежище. Унгария регистрира всички постигнали мигранти, Спускахме се с трудности през последните няколко дни, когато мигрантите започнаха да, да пристигат масово. И мисля, че не, нямате право да критикувате държавите членки за това, че спазват законодателството в сил в Европейски съюз. Смятаме, че всяко лице, което има право право на международна закрила, би следвало да получи тази международна закрила. Но нези, които нямат право на международна закрила, трябва да останат извън Европейския съюз. Благодаря ви. MEPs, um, Благодаря. Ще дойдат още много а, повече бежанци, защото хората идват от а, страни, в които нашите мерки са се провалили и за това ще дойдат още повече мигранти и бежанци. Въпросът ми е към господин Маркони. Чули сте нещо, което чувам аз от хората от региона, че трафикантите участват и в изваждането на органи на бежанците. Колко трафиканти са били хванати, арестувани и осъдени. Защо няма повече информация по този въпрос, повече публичност към ЕАЗО и Фронтекст? Ако хората продължат да идват към места, където няма горещи точки, как е, ще гарантирате безопасното идване на хора е, и на други места? Единствения начин е да се е, вържат ръцете на, на трафикантите, да се даде легален начин на тези хора да дойдат до Европейския съюз. Това е въпрос, който изцяло се пренебрегва от Европейския съюз. Защо Европейската комисия не помисли за това да накара държавите членки да се обединят и да отворят консулства в съседните страни на конфликтните региони, за да могат да се издават специални визи за хора, които са в нужда и да могат да пътуват и по друг начин, с самолет, например, да не предприемат това дълго и опасно пътуване? Държавите членки трябва незабавно да се обяват в подкрепа на преразпределянето на бежанците. Ние също ще дадем своя принос. Господин Сиган от Европейската комисия трябва да напусне. В началото на заседанието не беше тук. Някои от вас искат да чуят нейния отговор, нека ще й дам възможност да отговори преди да си замине, без да е отговорила на въпросите. Моля, накратко, спрете се на ключовите аспекти и след това ще продължим с списъка от изказващите се. Искате ли накратко да отговорите преди да тръгнете? Uh, Благодаря ви за всичките ви коментари и всички въпроси, които повдигнахте. Ще съм много кратка. Аз не съм политик и няма да коментирам политическите решения и позиции на държавите членки. За мен е важно, като представител на Европейската комисия, която е застъпник на европейския проект, че ще направим всичко възможно, за да изпълним проекта за миграционната политика, който е представил, представил в рамките на дневния ред за миграцията. Във вашите е, коментари и изказвания вие също го подчертахте. Подчертавам го и аз, че трябва да се върнем на този въпрос, защото програмата за миграцията обхваща един конструктивен и всеобхватен подход. Включва всички елементи е, върху които трябва да се концентрираме, да подсилим нашите действия. Трябва да защитим границите си, да спасяваме хората, да укрепим системата за предоставяне на обеща в Европейския съюз, да се сътрудничим с трети страни и да заложим на легалната миграция. Всичките аспекти са на лице. Работим по тях и искаме да работим по тези въпроси с държавите членки. Два пакета споменах, които ще които ще улеснят е, изпълнението на политиката за миграцията. И е, така ще можем да се справим с кризата по-бързо. Едното е решението за е, презаселването. Казвам, че съм щастлива, че решението е взето и че е наше задължение в време на криза да се изпълняват решенията на място. Днес се обсъждат гореща точки, въпрос, който е много важен. Това решение е взето. Ние сме доволни, че можем да продължим и е, с нашите действия и да бъде приведено на действие това решение. Връзките с трети страни, ситуацията в Западните Балкани. Става въпрос за това какво а, правим ние в комисията. Ние се опитваме да положим максимални усилия, да мобилизираме повече хора, а, да направим а, оценка за евентуална хуманитарна помощ. Имаше и специална конференция началото на октомври посветена на тези въпроси. Имаше среща на върха в Валета с нашите африкански партньори, за да продължим работата си по сътрудничеството с трети страни, страните, които са транзитни. Така че се опитваме да обхванем и основните причини, поради които хората напускат страните си обсъждаме всички въпроси, включени в дневния ред за миграцията. Така или иначе, решението, свързано с преразпределянето на а, бежанците, трябва да бъде приведено на практика възможно най-бързо. Освен това, сегашната система за обежище, регламента Даблин, той също е взет предвид. Трябва да видим как ще продължим напред, но част от общата система за обежището обхваща регламенти и решения. Това е добре известно в комисията Либе и в Европейския парламент, защото парламента участва в взимането на решенията. Говорим тук за правилното изпълнение на всичко, което бъде одобрено. Говорим тук за скрининга, за взимането на отпечатъци, за идентифицирането. Всеки, който търси обежище, трябва да премине през съответната процедура. Това са хора, които трябва да бъдат идентифицирани. Определя се кой може да получи обежище и кой трябва да бъде върнат. Съв, съвместно с това се следи за зачитането на човешките права. Има хора, които са в се намират в специална ситуация, хора, които имат нужда от специални от специална подкрепа има и малолетни и непълнолетни лица, на които също трябва да се обърне специално внимание. С националните власти, с Италия и Гърция обсъждаме всички тези въпроси, най-вече с Италия и Гърция, за да може в националните програми да се предвидят конкретни мерки, които са обсъдени с компетентните власти. Например, приемането на бежанците в съответните центрове, засилване на процедурите и така нататък. Сега за горещите точки, съвсем накратко минимално съд... максимално сътрудничество в минимална форма, която можем ние да предложим в такива спешни ситуации. В тази връзка си съ... ще продължим да си сътрудничим с Италия и Гърция. Ами имах и коментари и за по други теми. Да, със сигурност имате много коментари. Комисията изготвя и плана просих да ви дам възможност да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени, за да останат с впечатлението, че си се тръгнала без им отговорите на въпросите. Има и много други въпроси, на които трябва да отговорите, но това, което ще направим, е, ако имате въпроси, списъкът е дълъг, с въпросите към комисията. Може би ще им отговорите в писмен вид. Аз ще се свържа с вас и след това ще разпространим тези отговори. Благодаря ви за вашия принос. Сега преминаваме към следващия представител на националния парламент Рихард Колс от Латвия. Благодаря, господин председател. Ще говоря на латвийски. Уважаеми колеги, Разглеждаме решението взето вчера. Много колеги казаха, че след като е взето решението, сега се очаква неговото изпълнение. Беше казано, че кризата може да унищожи душата на Европейския съюз. На Европейския съюз има 28 души, защото ние сме едно голямо семейство. Националните интереси са пренебрегнати. Националните особености също са пренебрегнати. Капацитета за интеграция също е пренебрегнат. И вчера, въпреки че се обединихме в вземането на решения, все пак позициите ни остават различни сегашната процедура не ни дава усещането, че ще намерим удачното решение за спирането на кризата. Няма да говоря дълго, но искам да се фокусирам върху горещите точки, които се обсъждат днес. Искам да привлека вниманието ви към факта, че не обсъждаме възможностите за сключването на двустранни споразумени с страните от Северна Африка. Да се предвиди възможност за създаването на центрове за беженци в тези страни. Освен това, искам да се фокусирам върху инструментите за развитие. Продължаваме да предоставяме помощ за развитие на тези страни е, <clears throat> но няма напредък от другата страна. Не трябва ли да преразгледаме тези инструменти за развитие и да помагаме на тези страни, които показват някакъв напредък? Например, да се разрешат, разрешат проблемите с миграцията. На второ място – дали до сега е ставало дума а, за организации от Арабската лига и други подобни? Каква е тяхната роля? каква е тяхната роля в този процес, защото те също трябва да бъдат включени през решаването на криза с мигрантите. Тази криза се представя като европейска криза, но това е глобална криза. През април, когато се обсъждаше проблема с, с сирийците в ОНЕ, Китай и Русия бяха против. И те няма да вземат участие в разрешаването на проблема. Трябва да говорим и с нашите колеги е, от Африка и дру, представители на други международни организации. Натали Гринсбек. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, за това, че организирахте тази среща между представители на националните парламенти и представители на Европейски парламент по тази криза, която представлява огромно предизвикателство за всички нас, за всички европейци. Тъй като трябва да, се, да говорим по същество, държа само да отбележа, че с Мария Сернес миналата седмица посетихме път, миграционния път през Балканите и се срещнахме с хиляди души, които се стремят да пресекат държави членки на Европейския съюз и европейски държави, които не са членки на Европейския съюз, като по-голяма част от тях са се насочили към Германия. Зимата наближава и темата, която ни вълнува днес и в частност въпроса за ходспотовете, повдига редица въпроси, не разполагам с много време. Съжалявам, че председателката на Европейската комисия трябваше да си тръгне, но както каза председател, ще изпратим въпроси в писмен вид. Бих искал да знам в контекста на изграждането на тези ходспотове, всички си представяме, че по някакъв начин трябва да се погрежим за не придружаваните малолетни и непълнолетни лица по време на последните си минута седмица. Аз видях много деца, които пътуват без представители на семейството си или без никаква грижа от възрастни. И бих искала да знам как се организират на практика приема на непълнолетните в частност в Гърция и в частност в Пирая. Благодаря ви. Благодаря, Натали. Колеги, получих 28 искания за думата, така че ми се струва, че е разумно на този етап да затворим списъка за изказващите се. Ако името ви е включено в списъка, ще имате възможност да се изкажете. Ако не сте успели да се запишете, моля ви да проявите малко разбиране и да изслушате търпеливо колегите. На практика почти всички сте се записали за изказване всъщност. И сега преминаваме към следващият а, представител на националните парламенти. Господин Арменас Ладика от Литва. Имате думата. Okay, Yeah. Мерси, месо президент, е, шер колекс. Е, по моя тради... Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Тук ми да говоря на френски, затова ще се изкажа на литовски. Колеги, много се радвам, че обсъждаме темата в този формат, т.е. съвместно заседание между Европейски парламент и националните парламенти, тъй като темата наистина е много важна за всички ни. и това аз не смятам, че ние политиците би трябвало да обсъждаме технически подробности. Като, например, снимането на пръстови отпечатъци, регистрация и други подобни. Би следвало да натоварим специалистите и експертите в държавите членки с а, тази задача независимо дали е главно специалистите в Гърция, Италия, Германия или другаде. Техническата работа се поверява на експертите, а ние сме тук за да обсъждаме политически въпроси. И много се радвам, че председателят предлага цялостен подход към миграцията. Цялостен подход към целият проблем. Надявам се, ще се съгласите с мен, колеги, че миграцията винаги бъде част от живота ни, ще продължи да бъде част от живота ни за бъдеще. Да, вярно е, че в момента проблема с миграцията е особено наболял. И миграцията представлява предизвикателство за всяка държава членка, включително и за моята. Но, скъпи колеги, Европа трябва да прояви единение – Кажете ми, кой иска да разделя Европа днес? Кой иска да унижи Европейския съюз, твърдейки, че не сме в състояние да се справим с задачата? За мен като представител на Литовският парламент е много тъжно да прочета това, което се пише в онлайн медиите, че Литва и Прибалтийските републики отказват да подкрепят е, усилията за солидарност. Аз разбира, че ние в Литва винаги сме подкрепили, ще продължаваме да подкрепим единението на Европа и намирането на общо европейско решение на проблема. Трябва да се придържаме към тези ръководни насоки. Ако някои държави членки се опитват да се възпрепятстват на да възпрепятстват този един подход, това е проблем на тези държави членки. Ние трябва да запазим единия подход подход. Съжалявам, че трябва да ограничавам времето за изказвания. Знам, че това не е стандартна практика в националните парламенти, но за съжаление тук се налага да го прилагаме, защото много колеги са поискали думата. А сега от е, Европейски парламент думата има Кристина Вимберг. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря за всички презентации. Трябва обаче да кажа, че не вярвам на всичко казано днес тук. Познаваме е, европейският подход, чето цел е да ни отнеме суверенитета. Колко точно мигранти може да приемем и не би ли трябвало ние сами да преценим какво време може да поемем? Сега се предлага задължително преразпределение на 120 000 мигранти. Броят им сигурно ще се увеличи значително в бъдеще. трябва да бъдат преместени 160 хиляди лица, искащи убежища. Какво обаче ще, случи, ще се случи, когато се стигне лимита на квотите? Какво ще кажете на мигрантите, които искат и подават молба за убежище? Им кажете, ами съжаляваме, но пътата вече е изчерпана, потърсете някъде другаде. Това е въпрос, който си задавам, когато обсъждаме темата с хот спотовете. Какво ще се случи, когато се изчерпят предвидените квоти? Пред... Какво се случва също така след преместването в друга държава? Предвижда се период от 5 години престой. Давате просто ви отпечатъци, но мандатът на Евродак изтича след 5 години. Какво ще се случи после с пръстовите отпечатъци? Споменаха се мигрантите, които се насочват към Литва. Те могат оттам да искат да се прехвърлят в Швеция. И макар, че квотите за Швеция вече са изчерпани, тези хора ще продължават да се стремят да достигнат до нашата страна. Не мислям, че тази система ще поработи. В момента се споменават 700 хиляди мигранти тази година. Предполагам, че ще стигне броя им поне 1 милион. Как предлагате да се преразпределят останалата част от тези мигранти, които сега не са обхванати в квотите? Благодаря ви. Благодаря ви сега от Националния парламент на Румъния. Думата има Анна Бърчо. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за организирането на тази важна среща. Румъния смята, че трябва да се разгледат и симптомите, но и първопричините за тази тежка криза. Обедени сме, че е важно да се намери добро равномесие между солидарност и отговорност. И принципът за доброволно участие трябва да върви ръка за ръка с принципа на солидарност. Когато се прилага солидарност, трябва да се вземе предвид реалното положение и конкретните условия във всяка държава членка. Трябва да се вземат предвид способностите за интеграция на мигрантите във всяка всяка държава членка. Трябва да гарантираме възможно най-добри условия за мигрантите. Ето защо трябва да сме наясно, че има специфични особености във всяка държава членка по отношение на приема и интеграцията на мигрантите. Както знаете, с нощи Румъния гласува против задължителните квоти, тъй като за нас е важно да се спазва принципа за доброволно участие в системата. Това е един много важен принцип в Европейския съюз и ние сме убедени, че ние сме убедени, че решението на кризата не минава през аритметично разделяне на броя на мигрантите между държавите членки. Бих искал също така да, да поздравя Frontex и останалите агенции за тяхната дейност. Държа също така да спомена факта, че Румъния винаги е била сред основните държави, допринасящи за дейността на агенциите в областта на миграцията. Ние предоставяме експертиза, квалифициран човешки, персона, човешки ресурси и технологии. Трябва да обърнем внимание също така и на опасностите, свързани с сигурността и в частност възможността за поява на терористи. Важно е да се засили сътрудничеството между специалните организации, които се занимават с борба срещу тероризма, организираната престъпност и трафика с хора в рамките на самия Европейски съюз. Трябва също така да се прави ясна разлика между лица, искащи, търсещи убежища и мигранти. Мога само да ви припомня, че Румъния е де-факто член на шенгенското пространство, тъй като ние защитаваме 2700 км от външната граница на Европейския съюз. И е крайно време да се вземе официално решение, с което Румъния се превърне в пълноправен член на шенгенското пространство. Според нас това решение трябваше да бъде взето вече отдавна. Румъния трябваше отдавна да е пълноправен член на Шенген. Едновременно с това обаче бихме искали да продължим да да сътрудничим и да участваме още по-активно в дейността на всички агенции, които работят в района, в частност ООН. Благодаря ви. Благодаря ви. Съжалявам отново, че трябва да ви прекъсвам. Особено когато се намага да прекъсвам представители на националните член на националните парламенти. От ръвото на Европейския парламент Патриция Тоня. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички взели думата. Първият панел наистина беше много интересен. Искам отново се върна на въпроса за непридружените малолетни и непълнолетни. Натали Гриспек вече я спомена. Но мисля, че в резолюцията, която ще изготвим тук в Европейския парламент, трябва да обърнем специално внимание на тази група. Трябва да действаме по-целенасочено за децата, защото тези деца са обект на особено голям риск и го казвам на всички агенции. Знам, че няма да получа отговор днес, но все пак се обръщам към колегите от националните парламенти и колегите от чешки парламент, например. Ами, много ясно заявявате, че трябва да се. А, че, че трябва да има блокаж, но как а, предлагате това да се случи? Трябва да появим повече последователност. Свидетели сме на смъртта на стотици хора. Как можем да а, стоим и да не правим нищо пред подобни събития? Не аз така възприемам, аз а, Европа освен моралните призиви да не предаваме сърцето на Европа и ценностите на Европа съществува и правен документ, съществува хартата на основните права. Там се обединяват 28-те държави членки за техните ценности, но ако ние не спазваме тези основни права, ние сами предаваме Европа. Не някой отвън поставя по въпрос съществуването на Европа в момента, а ние самите отвътре. Това е въпросът ми към колегите от останалите парламенти и може би по време на обяда ще успеем да обсъдим тези теми двустранно. Благодаря ви сега от националният парламент госпожа Анет Грот от Германия. Дойч. Благодаря, ще говоря на немски. Големия брой на бежанците са от бедни страни и, и отиват в бедни страни в Ливан. Трима ливанци се падат двама бежанци. В Германия, в моята голяма страна, на 100 граждани се падат няколко бежанци. Само за да си представите с какви мащаби става въпрос. Чухме е, какво случва в Македон, Македония, ужасяващи истории за мафиотски структури и за това, че бежанците преминават е, през границата е, без да имат възможност по легален начин да минат границата, през това нелегално преминаване на граница, били подложени на сили, изнасилвания и така нататък. На тази граница не е имало и представители на нито една международна организация. Е, с изключение на една е, организация Лекари без граници, която работи е, там от известно време. И а, тази ситуация, окана ситуация, а, беше констатирана в бивша Югославска република Македония и след това и в Сърбия. Международните организации липсваха на място. Най-лоша беше ситуацията на гарата в Унгария. Аз бях там началото на месеца, три дни подред. Нещо такова не съм виждала до сега. Знам какви са затворите за бежанците в Гърция и то много добре. Добре познам ситуацията на бежанците. Ситуацията на гарата в Унгария беше най-лошата. В живота живота си не съм видяла толкова много деца и бебета, колкото там. И отново, нито една международна организация на място. Питам се, какво е това? Само една малка неправителствена организация от Унгария даваше вода и храна на хората, а медицинското обслужване се предоставяше от германска студентка по медицина, която се обади на майка си и тя да дойде. Аз бях единствения политик там и ам, десетина журналисти и те бяха абсолютно възмутени и казаха това да се случва в средата на Европа, това е недопустимо. Къде са а, всички тези правителствени организации, които се застъпват за човешките права? А, всички сме подписали Конвенцията за човешките права. Ще кажа само а, протокола от Женева. Благодаря ви. Again, very sorry to draw such a... Съжалявам, че трябва да чуваме и такива такова описание на действителността. Сега господин Салатори Падлиези. Благодаря, господин председател. С голямо удоволствие разбрах, че вчера е постигнато съгласие за е, разпределението на 120 е, хиляди бежанци. Това е крачка напред, макар и недостатъчно. Най-после Европа се събуди. Но както беше казано тук във вашата комисия вчера, трябва има още много какво да се прави, особено за завръщането за онези, които не са бежанци и които също са економически мигранти. Повече от 40% от по-малко 40% от хората, които не са получили статут през 2013 година, са били върнати. Трябва да а, да видиме е, до къде, до, къд, къде има, за в кои страни имаме и двустранни споразумения и каква е ролята на агенцията в е, връщането на а, е, мигранти. Както каза господин Маркони, но трябва да се, трябва да се ускорят а, процедурите. Не може да се чака 7 месеца раз, раз, разглеждане на молба за убежище и след това и още две години за е, обжалване. Какво прави италианското правителство за съкратяване на сроковете на процедурите за е, убежище и международна закрила. От Полша господин Поджик. Извинете начина по който произнасям името ви. Господин председател, благодаря, че организирахте настоящата среща. Мерса ви предварително вие го направихте в а, момента, в който наистина е най-уместно, така че браво на вас. А, много от нашите съграждани ни слушат в момента и за това ще говоря полски. Chciałbym przypomnieć wszystkim. Бих искал да припомня на всички, че първите години на 21 век Полш, Полша прие няколко стотици хиляди бежанци от Чечня и никой не ни помогна. Е, трябва да има солидарност, когато става дума за истински бежанци. Не от отдавна, говорейки за квоти, ние приехме да, да приемеме няколко хиляди сирийци, то не в мигрантски а, центрове и в убежища, а, а в къщ, къщите на хората, в църквите. Много от тях изчезнаха обаче. Така че не можем да говорим за нещата като в черно и бяло. Не можем да кажем, че всички, които е, искат да минат е, през да, да влезат в Европа, са бежанци. Аз е, разбира се, съвсем не се съмнявам в казаното от агенциите за координацията и в че нещата върват в правилна посока, но в крайна сметка може би малко късно се събудихме. Е, Какве, ще има ли ход в спотове в Унгария? Не съм чувал до сега нищо за как ще се реши проблема в страните про происход, как ще се изкорени проблема. Господин Моркона каза някои неща, които са така не е, твърде строги спрямо Унгария. Но дали, дали, дали Унгария е по-лоша от е, страни като Белгия, Холандия и други, които решиха да приемат е, много мюсюлмански граждани. Те така са решили, така, така смятат, че трябва да се развие тяхното общество, докато други общества смятат да се развиват по друг начин някой. А какво може да се каже за Турция? А, турците са унези, които подбутват а, бежанците да идват в Европа. Всички го знаят. Господин Иво Волт. президент. Благодаря, господин председател. В началото казахте, че е, днес сме изправили пред едно изпитание, а именно безпрепятственото функциониране на системата за убежището, но явно тази функционера, тази система не функционира. Нямаме одобрено разпределене разпределяне на бежанците, нито пък сме в състояние да ам, осъществиме връщания, когато това е необходимо. Само 30% се връщат и а, като цяло системата за обежището не функционира. Чухме Макони, който заяви, че Дъблин вече не съществува, че е мъртъв. Обяви че Италия ще оказва помощ. Неговото популистско изказване получи аплодисмент, аплодисмент, който не получиха нито Европол, нито Фронтекс, които се придържат към разпоредбите, освен и това, което се случва в Унгария, беше аплодирано от много колеги, но Унгария се придържаше към това, което е предвидено в регламента за Дъблин. А сега Унгария получава много обвинения. Необходимо е да се мисли по стратегически начин. Какво можем да направим така, че миграционните потоци да бъдат намалени в бъдеще? Какво може да се направи в тези страни, за да се даде надежда на хората, че могат да се върнат в техните родини? да могат да възстановят своите домове. Трябва да видим какви са причините, <clears throat> за да се отключи този, този масивен бежански поток. Господин Сантамеро от Италия. Благодаря, господин председател. Ще говоря италиански. Благодаря много за това, че организирахте тази среща относно холистичния подход към е, иммиграцията. Искам да се спра на следното. Струва ми се, че пропускаме нещо, обсъждайки този проблем. А, миграционното явление а, миграцията, която от една страна е продиктувана от економически причини или от друга страна от войни е явление, което не може да бъде спряно. Просто ще се промени Европа от тук нататък. Това си е историческо явление и за това трябва ние да имаме визия, да имаме необходимите инструменти и начини за реагиране по спешност в момента но и за в бъдеще, тъй като не става дума за едно явление, което няма да изчезне, а което трябва да бъде управлявано и овладяно чрез една единна политика на миграцията, една единна политика на приемане на мигранти. А, бих тук беше зададен въпрос за малолетните, непридружените малолетни. Той вече беше зададен. И второ, проблема свързан с сроковете. Днес сме изправени пред едно е явление, което е огромно малко трудно е в момента да, да, да решиме колко трябва да трае една процедура, процедура за даване на обежище и така нататък. В момента е трудно, но мисля, че че в момента трябва да е, насочиме нашите усилия към за борбата срещу нези, които експлуатират. Съжалявам, че използвам това име. Експлуатират мигрантите, трафикантите. А, включително и процедурите по обжалване са своего рода експлуатация. Така че в а, рамките на съвета на Европа този проблем бе обсъждан неодавна в а, Париж. Е, и тогава бе, бе, бе, бе се каза, че може би трябва да имаме мигранти от първа категория или втора категория А или Б. Но можем ли да правиме такива разлики? Можем ли да класифицираме страните? И трето, кои са инструментите за развитие на а, страните по происход. И ако няма такива, Европейската комисия трябва да го направи колкото се може по-бързо. Господин Хела... Ха? Благодаря, господин председател. Един единен списък на страните по происход е крачка напред, но не е достатъчно. Ето, например, Ирак или Сомалия, които са страните, откъдето има огромно количество иммигранти. Много е. Много по различен начин се тълкуват е, това, че мигрантите идват от тези страни. Едни имат споразумения за рапатриране, други не. За това някои от тези мигранти минават през няколко страни, където е, които са сигурни, но не искат убежище в тях. Ако имаме бежанци от Сомалия и Ирак, е, в, е, да речем в Италия или Гърция, когато настаниме този човек в друга държава членка, има много, е, има голяма, голяма възможност те да бъдат върнати или репатрирани и така нататък, в зависимост от страната, в която се е, извършва настаняването. Така че не можем да настаняваме хора по Европейския съюз и с различните европейски страни, без да имаме първоначално критерии и еднакви принципи. Сега за Монтенегро Лилиана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 да има представители на Комисията по човешките права в Черна гора. The last thing I want to do is to ask you to speak English, so let's see if we can get interpretation. While we're doing that, may I ask if we can go to another speaker? Можем ли междувременно да дадем а, думата сега на друг и след това ще ви дам думата отново. Лоренцо Фонтана има думата. Благодаря, господин председател. Имам няколко въпроса, които бих искал да отправя към а, изказващите си. А, въпроси свързани с процедурата. Става дума за настаняването и разселването. Чуваме, че много от мигрантите искат, имат намерение и искат да отидат в Германия или Швеция. Кой ще им обясни, че те ще бъдат изпратени, да речеме, в Полша, в Италия, в Португалия? Ако те не искат да отидат в тези страни, какво ще направят? Какво ще направим ние? Надявам се, че имаме някакви някакъв отговор на това. И второ, за сега хората пристигат. Защо е, защо е толкова трудно да ги идентифи, идентифицираме? Каз, някои казват, че някои от тях не искат да бъдат идентифицирани. А защо не искат? Значи имат нещо да крият. Сега не може хора, които бягат от войната, да, е, от войната не, да не искат да бъдат идентифицирани и е, да не искат да дадат е, своите пръстови отпечатъци. Ние ли се правиме, че няма никакъв проблем? проблем е, и че не правим, не правим нищо за да разбереме кои са хората, които не искат да се идентифицират. И тези, които не са бежанци. Какви, как, какви процедури трябва да бъдат въведени от нашите агенции за връщане на хора, които не са бежанци? Мисля, че това е важно, а до сега не чух какви са процедурите, които се прилагат. И още нещо – мисля, че не ако искаме да спреме подобна миграция, трябва да бъдат решени проблемите в страните по происход. Нещата не могат да продължават така. Така че каква трябва да ни бъде нашата политика в страните в, в война? Реагираме поспешност, но никой не мисли как да решиме основните проблеми. Сега, предпоследния. Danny Sackers. Sorry. Thank you, Chairman. I've been in... Благодаря. Аз пред в, а, там, където бехме представени, се казва, че се насърчават им, иммигрантите, да не, да, не, да не казват, че са економически иммигранти, а просто да се каже, че те са а, бежанци. Просто им се предоставят а, възможност, дават им, биват научавани как да направят това. Така че в момента не прилагаме конвенцията от а, Дъблин, защото те а, а, защ, защ, защото хората, тези беженци се опитват да се хвърлят в а, камионите. Казва се, че се нарушават техните човешки права, но къде, кой спазва човешките права на шофьора на камиона? От Кен, който а, трябва да ги превозва. Така че аз мисля, че когато, когато говориме за бежанци, моят, моята страна няма а, уроци, не, не може да получава уроци от никой, тъй като в продължение на стотици години е предоставила а, възможности и а, статута на бежанци. Сега, а, имаме ли превод а, за нашата колега от а, Монтенегро? Ще говорите крак хрватски, така ли? Имаме превод а, а, на и от хрватски. Уважене dame и gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Задоволство ми е да вас поздравим у име Скупштине Црне Горе. Радвам се, че мога да участвам в работата на настоящата среща. Пред, съм представ пред, заместник председател на Комисията по правата на човека в е, е, парламента на Черна гора. Ние в момента нямаме е, миграционни потоци, но имаме необходим, необходимите инструменти. В е, момента миграционните потоци минават пред през Сърбия и Харватия, но това може да се промени, така че е, ние сме готови е, да реагираме, ако нещата се променят. Черна гора е член на споразумението от Скопие. Нека не забравяме, че през последните години в нашите страни имаше много голяма миграция следствие на войната в Югославия от 95 бивша Югославия 95-97 година. Стотици души дойдоха бях, пристигнаха в Черна гора като бежанци. Ние правиме ние предприехме много мерки, включително и удължихме периода за настаняване на бежанците през 2006 година приехме е, специален е, закон, след това закон за бежанците, след това създадахме специална служба, която да е, приема и регистрира молбите за убежище и която да издава необходимите документи, включително и е, документи за пътуване. Е, проучваме е, страните по происход и тогава решаваме дали е, да дадеме статут на бежанец на дадено лице. Съществува и една специална комисия, която разглежда жалбите. Считаме, че а, има още много какво да се направи. Обаче при а, раз, е, при разпределението на бежанците на нашата територия. Председателя благодаря на всички, че спазват а, е, време, ограниченията в а, е, времето. По този начин а, можем да изслушаме всички. Благодаря и на моите колеги от Европейския парламент че също а, се съобразиха с а, ам, време, ограничението във времето. А сега имаме и друг представител на а, комисията. Но наистина моля всички наши изказващи да отговорят на въпросите за не повече от а, 3 минути. Им разполагаме и с целия следобед. Вместо Марта Сайган представител, имаме друг представител на Европейският, Европейската комисия. Шармин Хили така че много ви моля да отговорите на въпросите, които е, бяха изрично поставени на Европейската комисията. Шармен, имаш думата. Благодаря. Ще започна с отговор на въпроса, свързан с горещите точки. Къде ще бъдат те, как ще бъде определено тяхното местоположение. Горещата точка е свързана с една оперативна е, концепция. Ние можем да окажем подкрепа, когато държава членка поиска това. Такъв е случай с Унгария. Ние оказваме помощ и на Гърция и на Италия. Комисията предложи на Унгария дали иска да има гореща точка на външната си граница. Това е нещо, което обмисля Унгария и трябва сама да реши. Това е защитна мярка, както колегата обясни, това е спешна мярка, която се прилага, когато има криза, но това не значи, че не може да се работи и по дългосрочни мерки, свързани с работната програма. Имаше въпрос дали може да има механизъм за преразпределяне, ако нямаме ни същи критерии за убежище. Има обаче обща система за обежище, която се казва, че че липсата на а, връщане подкопава тази система на обежище. Голяма част от законодателството за обежището влезе наскоро в сила. Все още се работи по изпълнението на това законодателство. Не говорим за кратки срокове. Ние ще продължим да работим с държавите членки, за да гарантираме, че има хармонизиране в рамките на системата за обежище. И отново, липсата на връщане че е, по този начин се подкопава системата за обежище. Ние създадохме план за действие по връщанията. Има програма за връщания, за да се подсили този аспект, защото не искаме тези, които имат нужда от защита, да страдат от факта, че връщанията не се засягат по адекватния начин. Друг въпрос беше свързан с това, кой ще каже на хората, че трябва да отидат някъде, където не искат да отидат. Да, това е въпрос, който обсъждаме, но въпросът трябва да бъде зададен по различен начин. Когато хората са изправни пред тази възможност за преразпределяне, въпросът не трябва да е къде искате да отидете, ами да се предложи възможност къде може да отиде да се види и... Ем какво би било удачно за тази конкретна личност в конкретната държава членка. Това е нещо, което беше обсъждано и в понеделник по време на семинара за преразпределенето, презаселването. Трябва да е ясно, че няма и разпоредба за избор на търсещи обежища, къде точно иска да отиде той. Смятам, че обхванах като цяло общите въпроси, които бяха зададени към комисията. Колегите, може би, ще дадат знак, ако има нещо друго. Марио Моркор има думата. Благодаря. Благодаря на вас и на всички присъстващи депутати за това, че имам възможност да чуя различните позиции, различните проблеми. Има може би, теми, по които не сме се изразили достатъчно ясно. Доста въпроси бяха зададени, няма да мога да отговоря на всички, но ще ми се да да се обърна към представителите на Унгария, Чехия, Германия и това, което беше казано от тях – ако е създадено впечатлението, че по един полемичен начин съм се обърнал към тези страни, трябва да кажа, че аз съм държавен служител. От мен не идва никаква полемика. Нямам какво да кажа по политическите решения на другите региони. Трябва да кажа, че нашият държавен глава каза, че не може страданието на хората да се удържа с помощта на телени огради. Това е което искаме да кажем. Аз вярвам в Европейската система за обежище, вярвам в решенията, които са направени от комисията. Ние в момента работим върху една процедура, свързана с създаване на горещите точки. Горещите точки са обект на сътрудничество между Евроюз, ЕАЗО и другите агенции и трябва да потвърдя, че вече работим по а, този въпрос. Всички а, участващи страни вече изразяват своето задоволство от свършеното до тук. Винаги сме приемали всички делегации, не само от Европа, имаше и такива от Азия, от Северна, от Южна Америка. И много ясно може да се види какъв е начинът по който ние работим. Той е много прозрачен. Сега по основните въпроси, свързани с непридружените непълнолетни и малолетни лица. Италия е една от страните, в която има особено голям брой непридружавани малолетни и непълнолетни лица, тъй като от Еритрея и други страни, от Египет също има някои. Това не са всички малки деца, 8, 9 или 10 години. По принцип, това са младежи между 14 и 17 години. Италия реши непридружаваните непълнолетни и малолетни лица да не бъдат връщани, защото те са много уязвими. Други страни са взели друго решение, но ние държим на нашето, което сме взели. Имаме система за приемането на непридружавани малолетни и непълнолетни лица. Има първи етап на приемане, втори етап на приемане. Практиката ни е много добра и вече е утвърдена като общините също взимат участие в процедурата. През 2014 година системата беше затруднена, защото тогава пристигнаха много такива непридружени малолетни и непълнолетни лица и ни беше много трудно да се справим с този феномен. Преминавам към въпроса за идентифицирането. Очевидно е, че никой няма право да откаже идентификация. Така лицето си създава само проблеми. Възникват възниква и въпросът за упражняване на умерен натиск. Има хора, които са избягали от войната и а, има определени задължения, свързани с тях. Идентификацията а, обаче в момента се извършва при почти всички. Но има и друг аспект, който е свързан с презаселването, преразпределянето. Какво може да се предложи на тези хора, за да могат да се идентифицират те? да се чуе какво имат да кажат те, да се питат къде искат да отидат, имат ли някъде роднини. Когато така се говори с хората, те имат а, а, желание тогава да се идентифицират. Имаше една. А, Имаше случаи с различни жени от Еритрея, които първо отказваха да се идентифицират, след това се съгласиха. Господин Алфано представи а, своята позиция вчера в а, съвета и министър Алфано каза – ще трябва да го цитирам, защото той е наш министр, аз съм само държавен служител. 360 е души са починали в Лампедуза. През октомври ще се възпомене тяхната памет. В Италия сме се опитвали да постигнем по-високо ниво на солидарност в Европа и да се е, стигне до един общ подход, свързан с миграцията. Е, имало е случаи с 7-800 е, души, които са загубили живота си, защото корабът се е обърнал пред бреговете на Италия. Е, имаше е, и случаи с е, е лица, които са загубили живота си в е, хладилна кола на магистралата в Австрия. Видяхме и кадри от мъртвите тела на деца, изхвърлени от морето по бреговете на Либия. И нека да не се задоволяваме с този отговор, ами това си е ваш проблем. На 8 октомври има заседание на вътрешните министри и отново ще се говори по този въпрос. Сигурен съм, че а, ще се стигне до някакво решение, защото не трябва да се чака отново да минат две години. Трябва да има едино решение по а, въпроса за връщанията. Това е една много важна стъпка стъпка в посока изпълнение на една обща политика за миграцията. Благодаря. Жан-Пьер Шембри има думата. And, uh, Благодаря отново, господин председател. Благодаря и на уважаемите членове на различните парламенти за техния принос. Ще бъда съвсем кратък. Бяха задни ли се въпроси за преместването и как то ще се осъществява на практика. Ще си позволя да направя няколко коментара, защото ние участвахме активно в процеса на оценка на първият пилотен проект в, за преместването в Европа. Той беше пилотният проект в Малта и ние участвахме активно в него. За успеха на проекта е важно да има добър механизъм за намиране на правилната страна за правилните мигранти. Интеграцията също е от съществено значение за успеха на подобни проекти. Очевидно също така, че в контекста на целият този процес трябва да се действа бързо. Не може да очакваме от а, хората да, очаква, да чак, чакат дълг период от време за приключване на тази процедура. Споменати бяха няколко пъти и економическите мигранти, в частност членът на Камерата на общините на Голямото кралство, Аткинсън го спомена. Това е една от причините, поради която в Центъра за експертиза в ЕАСО работим и по тази тема. Държа да уточня тук. че ние вярваме в принципа за разглеждането на всяка молба по-отделно. Да вярно, че ако погледнем региона на Западните Балкани, например, регион, който в момента е, е обект на, наша, на нашето внимание в голяма степен, това е, е второто по значение региона, по отношение на броят на молбите за обежище, които пристигат, над 150 хиляди моби вече са подадени от граждани от този регион от началото на годината насам и обикновено равнището на одобряване на мобите е близко до нула. Въпреки това обаче трябва да се спазва и принципът на индивидуално скачане на мобите за убежище, разбира се. Тук си имаме да на господин Кирхоп, член на Европейския парламент, относно процедурата и защо, има то, защо тя отнема толкова време и защо има проблемите и нататък. Основният проблем, разбира се, е натрупването на висящи досиета. В момента имаме близо 70 000 висящи 700 хиляди, извинете, висящи досиета на подадени му за убежище и повечето от тях а, са подадени преди повече от 6 месеца. И се надяваме, че списъкът с а, сигурните държави на происход ще ни помогне да се преборим с това натрупване на досиета. И накрая държа отново да подчертая и казаното Европейската комисия за хотспотовете. Ние можем да действаме само с съгласието на а, страната по прием. Не можем да действаме в държава, която ни е поканилна. Не може да действаме без съгласието на страната, домакин. Знаем, че има и други държави, освен на Гърция и Италия, в които има голям брой мигранти и беженци. И ако те се обърнат с моба към нас, ние ще се отзовем на тази молба. Благодаря ви, давам думата на Клаус Ройслер от е, Frontex. Благодаря ви за важните въпроси. Бих искал се възползвам тази възможност да благодаря на властите на всички държави и членки, които допринасят е, с е, своята експертиза и с техническия стратегическо оборудване за операциите на Frontex. А сега ще отговоря някои въпроси, които бяха зададени конкретно на Frontex. Първият беше свързан за, с, с връзката между операциите за спасяване в Средиземно море и а, операция Тритон, как се, как се извършва връзката между тези различни операции. Целта на операцията Тритон е да се гарантира граничен контрол и готовност за спасяване в открито море оперативният регион на операция Тритан е 140 морски мили от брега на Италия и завършва 60 морски мили преди бреговете на Либия. Невъзможно е да разширим тази, тази регион по различни причини няма как да се гарантира безопасно на полетите извън този регион и трябва да се отбележи действително, че 90% от операциите за по спасяване в открито море са извън този, тази зона по на юг тъй като обикновено се използват мобилни телефони чрез сателити, за да се свършат с а, бреговата охрана на Италия да поискат спасяване. Това са структурите, които те получават от каналджиите и в случай на подаване на сигнал се използва всички налични екипи, слага се време, но време се прекратяват операциите по граничен контрол и а, всички а, налични екип се използва за спасяване, т.е. в 30% от всички операции по спасяване участват и екипи на Frontex. Това обаче означава всъщност, че над 35 000 души са били спасени от а, а, операции, които са участвали и служители на Frontex през 2015 година. Вторият въпрос е как а, да а, се се справяме с мигрантите, които навлизат на територията извън хотспотовете. Ние винаги а, пристъпваме към операция на скрининг, за да гарантираме, че не се фалшифицират данните, включително и за происхода на мигранта. И във всички операции на Frontex Скрининга играе много важна роля във всички операции, независимо дали те се осъществяват на територията на, Унгар, на Италия, Гърция, Кипър или България. По отношение на морските операции, в най-голямата зона на нашата оперативна дейност има центрове за безопасност, където се, където се насочват лицата, които са били спасени от неправителствени организации, частни лица или власти, които не си сътрудничат пряко а, с Frontex в контекста на морската операция. И ние гарантираме, че тези лица а, се озовават а, в центрове, където присъстват нашите екипи за скрининг. Третият въпрос беше свързан с хората на нашата агенция в процедурата по връщане. Тук ще се присъединя към казаното на колегата, от колегата на ЕАСО. Не можем да работим без съгласието на държавите домакини. Това особено въжи за връщането ни. Не можем да вземем решение за, за обратно връщане. Ние можем да, да предоставим подкрепа с предоставяне на средства за транспорт или е, документи за пътуване. Frontex ще участва в, съвместно в е, 60 операции за обратно връщане с 3000 души, които ще бъдат върнати. Но пак казвам, ние не можем да вземем машините за обратно връщане, ние можем само да окажем подкрепа в организирането на самото връщане. бихме могли да ускорим тази процедура, но единствено и само в сътрудничество с държавите, които са взели решението за обратно връщане. Благодаря ви. Благодаря. Съжалявам, че ви приспорвам, но давам думата на господин Розенберг от Европол. Благодаря, господин председател. Доколкото проследих дискусията, мисля, че имаше един въпрос към нас относно насилието в съвместният екип Марес. Имаме механизъм за ранно предупреждение на държавите членки относно а, престъпленията и в рамките на този инструмент а, можем а, много а, така бързо да а, нотифицираме а, явленията на насилие и така нататък. И в момента а, нотифицирането и докладването става ежедневно Евроджаст, Николас Евклакис. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса за приемането на мигранти в а, Гърция, но Евроджъст всъщност се занимава само с съдебното сътрудничество а, в а, наказателните а, е, дела в наказателната сфера, така че ние благодаря за това, за това че ни поканихте и за тази а, важна дискусия. И сега давам думата на Ан Шарлот Нигърт. Първо за Снимането на а, отпечатъците. А, по принцип, а, търсещите убежища трябва да, а, да си сътрудничат с а, властите. Това е по директивата. И същевременно се казва, че тези, които отказват а, могат да бъдат върнати. Второ, в, доколкото по силата на Евродак, снимането на а, пръстовите отпечатъци е важен, но не е ключов елемент за процедурата идентификацията на пръстовите отпечатъци нямаше да бъде обсъждана, ако хората, които имат нужда от закрила, можеха да влезат в Европа по законни пътища, не трябваше да прибягват към а, трафикантите. Така че а, ако имаше законни а, опции, това ще, да бъде по хуманитарни причини, събиране на семействата, а, също, също така а, е, иммигрантски, мигрантски схеми за студенти и така нататък. Така че ам, би трябвало да се намери е, начин за разширяване обхвата на тези схеми. И сега за непридружените непълнолетни аз, аз, пред, пред, пред, предвижда се създаването на центрове, където те да бъдат подслонени, за да не бъдат обекти на а, насилие или а, по-нататъчни престъпни дейности. Благодаря, колеги. Е, Сесил Кангенка и Роберта ще е, представят заключенията за това заседание на следващото заседание. Е, Благодаря благодаря на всички експерти. Днеска отделихме доста голямо време за обсъждане на хотспотите, но те са важен момент. Благодаря за интерактивното участие на членовете на националните парламенти. След приключване вашите пред, пред, придружители е, са поканени в 3G3, е, където е, е срещата, организирана от Ясо. А на всички пожелавам приятен обяд и благодаря ви за участието.